Ако обичате, сядайте по местата си, за да можем да започнем работата за този дълъг след обед. И то по важна тема – Както обявих е, тази сутрин, е, нашия председател е на път за насам, ще е, бъде тук в най-близко време, но за да не губим повече време, откривам заседанието и искам да ви представя с голямо удоволствие лекторите тази, тази след обед. С голямо удоволствие откривам това публично изслушване за териториалното прилагане на ОСП и ще изслушаме нашите експерти и искам още предварително да им благодаря за това, че се отзоваха на нашата покана. Искам също така да ви напомня, че в неформалната консултация между европейските региони, които прилагат различни аспекти на реформата в общата селска стопанска политика, бе предложено да се организира настоящото изслушване, за да можем в крайна сметка да видим как е, различните региони на Европейския съюз прилагат новата обща селско-стопанска политика и нашата комисия възприе е, тази идея. Е, и господин Дантен пое задачата да координира работата по организирането на това изслушване. Ще му дам след малко думата, за да обясни как ще протече нашата работа днес след обед. Е, изслушването ще е, протече в две части. След е, господин Дантен ще дам думата на господин Антони Бюканан, първи заместник-председател на комисията НАД в Комитета на регионите, за да каже как се прилага първият стълб на ОСП и след това ще чуем гледната точка на комисията. След това ще изслушаме две експерти, разделени на два панела. А нашите заместник-председател и аз ще отстъпим място на експертите, които ще разгледат с помощта на конкретни примери от различните европейски региони, как се изпълнява ОСП в тях. Това ще бъде първия панел, а втория панел се отнася за полуките, извлечени до сега и какво очакваме в бъдеще от общата селско-стопанска политика. Доста натоварена е програмата за днес след обед, но темата е много важна. Защото вече трябва да мислим за бъдещето на ОСП и е, да поставим началото на е, обсъждане и размисли през следните дни и месеци по тази тема. Сега с голямо удоволствие давам думата на Мишел Дантен за е, уводни думи. Благодаря, господин председател. Взимам думата, да споделя е, вас една мисъл на колегата Сантос, който беше докладчик по този стълб на ОСП. Бяхме съставили един добър екип, докладчици, работихме добре заедно. И а, е, представихме становището на членовете на парламента по реформата на общата селско политика. Това е Първата реформа, по която парламентът е с законодател, първата реформа, по която работиме и за 28 тестени членки, първата реформа, по която, в, при която по един или друг начин взимаме в по-голяма степен социалното, териториално е, и биологично разнообразие на целите членки, различията в климата е, на европейското, страните, които се включат в европейското пространство. А това специално а, внимание сме делили на втория стълб. И това а, как може всеки от онези, които управляват ОСП, да организира а, своите ресурси за да може да вземе предвид реалността и да решава колкото се може по- реално местните проблеми. Значи, всичко започна на 1 януари 2014 година. Местните власти във всички страни членки работиха усилено, за да представят на комисията предложения, които не всички, разбира се, обязателно бяха приети но това са предложенията, които трябва да се проведат на място в рамките на 21 месеца. Беше много важно за нас да изслушаме онези, които участват в тази работа на място, да видим как те анализираха списъка, който ни им представихме как оценяват допълнителните правила, предлагани от комисията и какви са, как ще отговорят на очакванията на различните региони в рамките на ОСП, която трябва да вземе предвид многообразието в условията и в економическото развитие. Нашата цел днес след обед е да споделим опит и да помислим за следващият програмен период. До края на 2017 година можем да обменяме идеи и след това ще разполагаме с две години, за да работим а, и предложим как на практика да бъдат предложени и проведени тези идеи. А, първо ще дам думата на заместник-председателят на Комитета на регионите. Благодаря, господин Дантен. Господин Буканан. Благодаря, господин председател, дами и господа. За мен е удоволствие да съм при вас и да говоря при вас. Вероятно знаете, че Комитета на регионите представя всички местни органи, региони, градове и села в Европейския съюз. Прилагането на Вторият стълб е от голямо значение за местните и регионални власти, тъй като те съфинансират програмите за развитие. А напоследък доста много се говори за бъдещето на ОСП и се правят опити тя да бъде укрепена, да се опрости общата селско-стопанска политика. Селско-стопанските е, субсидии са обект на анализ, е, тъй като те в момента са в полза на най-големите и високопроизводители стопа, производителни стопанства. Е, и по този начин се получават значителни разлики между различните части на Европейския съюз. А една от целите на ОСП е да се премахнат тези различия – Именно различията, които се задълбачиха от досегашната система. Втория стълб е важен също така, тъй като страните членки, местните и регионални власти чрез него участват по-активно в решаването на проблемите, които се различават в зависимост от местните условия. Местните власти все повече участват в финансирането на повтория стълб. И въпросът е да се види дали това участие служи на целта за териториално сближаване и дали отговарят регионите на социалните и економически приоритети съгласно регламента за развитие на селско-топанските райони и дали решават ефикасно местните проблеми. Как се развиха програми, политиката за развитие на селско-спанските райони. Тя е тази политика сравнително нова част от ОСП. Е, възоснова на, развит, на сътрудничеството по структурните е, и други фондове тя се развие. Възоснова на, агенда, на, на, на, на програма 2000. 22 мерки бяха предложени е, подкрепата за втория стълб беше ограничена и възлизаше на около 10% от бюджета за 2000, 2000 до 2006 година. През 2007-2013 80% от бюджета бе останала за селско-стопанския сектор и само 20% за развитие на селските райони. Независимо от това, вече възникна диференциация, която се усещаше дори на регионално равнище. Страните членки и регионите могат да се разделят на четири категории в зависимост от подходите към а, а, субсидирането. Първо, подкрепа за конкурентоспособността на земеделието и горското стопанство и агроцентрове. А, това е основният модел в а, Европа. Второ, подкрепа за всички е, селско-стопански дейности като част от политиката за развитие на селските райони. Е, е, трето, помощ за публични проекти и разглеждане на земеделието във връзка с неговите екологическо измерение. И накрая постигане на справедливост в земеделието, като се помогне на районите, които са в най неправдано положение и изпитват трудности. Конкурентоспособността на земеделието е особено важна за, южна, за страните в южната част на Европа, докато приоритетите в Северна Европа са други по-специално свързани с пазарния подход. Някои страни, като Германия и Великобритания, имат повече възможност да маневрират. Други, като Испания и Италия, се опират на приоритети, които са национални по своето същество. По-нататък се прави анализ на разпадането на втория стълб, който не можеше да компенсира неравнопо... неравнопоставеността в страните тенки и различията между тях. След това доде програмата 2014 до 2020. Там бюджета е 23% е, от предишния период страните членки трябваше да работят по най-малко 4 от 6 общи приоритета. Съгласно предварителните данни, предоставени от комисията, 3 четвърти от фондовете ще бъдат отделени за селското стопанство и 6 приоритети – социално включване, економическо развитие на регионите, и 15% за общо развитие на районите. Освен това, възможността за прехвърляне на фондове от вторият стълб бе поета от 5 страни и възлиза на 5 милиарда евро. Данните показват, потвърждават опасенията на Комитета на регионите за устойчивостта на развитието на селските райони – тъй като главната цел от средствата се още ще се отделят за селското стопанство. Регионализацията на програмата увеличи увеличи се голям броят на програмите за развитие на селските райони. В Франция има 30 такива програми, в Португалия 3, в Финландия 2 подобни програми. Трябва да се види дали ще, това ще се постигнат целите за справедливост и териториално сближаване и ще се преодолеят конкретните проблеми е, няколко от програмите все още се управляват на национално равнище. Има значително забавене в одобряването на програмите за развитие на селските райони и е, трябваше е, да се отложи освояването на средствата при бюджета по-късно. В много случаи това се дължи на липсата на вътрешна координация между генералните дирекции. Но чрез консултация между службите, надяваме се, че в бъдеще, вместо програми за развитие, по-добре ще бъде служителите да бъдат командировани в Генерална дирекция Агри, за да извършат тази работа. Препоръките за 2020. Комитета на регионите счита, че само чрез интегриран подход към публичната политика ще бъде възможно да се решават економическите, економически и социални предизвикателства. Тоест, трябва в спешен порядък да се хармонизират прилагането на структурните фондове, за да се улесни програмното действие и управление на програмите за регионите. Защото Концентрирането на селско-стопанското производство води до по-големи различия, още по-големи различия между регионите във връзка с изпълнението на първия стълб. Насърчаването на инвестирането в други сектори, не само в селското стопанство, и многофункционалността на земеделието допринася за решаването на тези проблеми, но тя не е достатъчно сама по себе си. Трябва да се мобилизират и други сектори, за да се подпомогне устойчиво, разнообразно и балансирано развитие на селските райони. Сегашните е инвестиции в селските райони около 2,5 милиона на програма, често дава възможност за предприемачите да увеличават тези инвестиции с мултипликационен фактор от 4 до 5 пъти. Главно е всички тези проблеми да се включат всички европейски политики, като се създаде единен модел в момента. А бенефициентите много пъти се биват аудитирани няколко пъти от различни органи националните одитни власти трябва да бъдат достатъчно компетентни, за да не е необходим друг одит след това. Също така, също се отнася до инспекциите. А, трябва да се подхожда пропорционално, като по-малко внимание се обръща на санкциите, за да се постигнат общите цели на ОСП. В заключение искам да ви уверя, че Комитета на регионите ще положи усилия, за да може политиката на Европейския съюз да предложи бъдещо развитие и на всички райони на Европейския съюз, така че те да могат да използват своите ресурси. Ще работим за по-нататъчно укрепване на местните и регионални власти за економическото развитие и сближаване между районите на Европейския съюз в най-голяма степен. Благодаря за вниманието ви. Благодаря, господин Бюканан. Вашето експозе наистина беше много точно. Сега вече давам думата на господин Шил от името на комисията. Now, the... Благодаря. Преди да насоча светлините към тази тема, ще говоря за предизвикателствата и възможностите, които крие. Искам да кажа, че политиката за развитие на селските райони има много силен секторен ъгъл, но това се случва в контекста на тази селска економика и е причина, поради която трябва да започнем с основните предизвикателства – производството на храна, биомаса, както и цялата биоекономика. Това е едно от основните предизвикателства в европейското замеделие. Затова а, трябва да се възползвам от възможностите, които ни а, предлага повишаващото се търсене в тази сфера. Водите, почвите а, вече не са в добро състояние и трябва да помислим за управлението на ресурсите. Ако не произвеждаме устойчиво и нямаме устойчиво производство, ще уроним основите на нашето производство. За това трябва да помислим и за веригата. Не е проста тази задача, особено като вземем предвид, че това се случва в контекста на климатичните изменения. Всички тези въпроси са тясно свързани с това, че земеделието трябва да запази основата на своето производство. Очакванията на обществото обаче са по-големи. Те са свързани с ролята, традиционната роля на земеделието, която е това, че земеделието всъщност опазва местообитанията, многообразието, предоставя услуги и това е част от политиката за развитие на селските райони, за да се дадат ясни стимули в тази посока. Можем да кажем още нещо. Замеделието се занимава и с местната култура, защото това дава определен профил на местното производство на храни, дава се тласък по този начин на селския туризъм, което е тясно свързано с начина по който произвеждаме и как се опазва замеделието в селския контекст. Това е възможно само ако е жизнеспособно замеделието. Сега, казвайки това, не става дума само за първично производство, говорим за целият по-общ контекст на селската економика економика. Като погледнем а, индустриите, които водят до земеделието и които излизат от земеделието, а, местата, където се живее, защото и селата трябва да са привлекателни. И това оказва въздействие върху политиките. Ако погледнем приоритетите на политиките за развитие на селските райони, ще видим какви са предизвикателствата и възможностите и това се отразява в начина по който тези приоритети са заложени. Приоритетите са подходите, по които бюджета се разпределя. Всеки приоритет носи част от финансирането със себе си. Имаме конкурентно способност, където финансирането в целия бюджет за развитие на селските райони е общо 20%. Тоест 20%. След това веригата на храните, управление на риска, трети приоритет 10%. Екосистеми, опазване на местообитанията, на земеделски райони. Това са 43% общо. Е, ефективност, ефикасност, климата 9%, социално приобщение, което включва лидер и други програми 15%. И накрая 3% техническа помощ, е, подпомагане на държавите членки, които прилагат е, така мерки и създават свои системи за мониторинг, за да може да имаме възможност да постигнем рекордно високи стойности. Отгоре имаме хоризонтален приоритет. Тук не говорим за цялостния бюджет и тук няма отделни средства, тъй като трансфера на познания е включен в местните дейности и в мерките, които са пряко свързани с жизнеспособността на фермите. Така че иновацията е хоризонтален подход. Тези шест приоритета, имайки предвид всички мерки, които се прилагат в рамката на селското развитие, трябва да бъдат разпределени в програмата към един от тези шест приоритета. Ако погледнем начина по който държавите членки се справят, това може да стане посредством отделни мерки. Като програми, ако погледнем, отляво имаме най-голямата мярка, която допринася за отделните приоритети. Интегрирането, околната среда. Имаме инвестиции в физически активи 23% от бюджета. Това се последва от 16,8%, които отиват за агроекологични мерки, 16,1% за плащания за зони, където географското разположение е достатъчно добро, след това базово развитие, биоразвитие, лидер 6-7%. Това а, са мерките, е, които са част от програмите и всяка една мярка е записана в програмния документ като част от някои от приоритетите. Сега, що се отнася до прилагането на програмите? А, за момента, тук на този слайд, имаме 78 програми от 118 което означава, че 76% от бюджета вече се приема като мерки. 78% от всички програми, 76% от бюджета. 26 август изглеждаха нещата така. Тази седмица ще имаме допълнителни програми и се надявам до края на седмицата да имаме 86% от програмите си. Броят на програмите, две трети от тях, що за е до бюджета, три четвърти от целия, 25 държави членки имаме, където са прияти такива програми. 22 държави членки, които са преминали през процедурата. Какво очакваме, що се отнася до резултатите? Е, хубавото е, че при нашите системи от самата програма се задава една възможност да се екстраполира какво ще означава това, имайки предвид конкретните резултати. Ако погледнем 2А, реструктуриране на фермите под секция и жизнеспособност на фермите, очакваме 314 000 холдинга да получат подкрепа за своето производство, което означава 2,8% от всички стопанства. Освен това, държавите членки варират, що се отнася до значимостта, която се придава на този приоритет. Горе в ляво, Белгия, Люксембург, Чехия, Австрия, Франция – влагат повече средства в този приоритет от други държави членки. Но по принцип така изглеждат нещата. Прилагат се програми в светлината на потребностите на държавите, имайки предвид отделните програмни сфери. След това диверсификация, развитие на малки предприятия, разкриване на работни места, както и други економически важни сфери. 112 000 неземеделски а, работни места очакваме, от които 70 000 са свързани с диверсификация на дейността на стопанствата. 42 000 идват от действия свързани с развитие на селските райони по места и връзката е с лидер. След това по А възстановяване и насърчаване на многообразието, биомногообразието, което се прави посредством екологичните мерки. Очакваме 90% от земята да бъде подкрепена от договори. 4,4 ще бъдат обвързани с, контракт, с договори. Климатичните изменения 5D е това намаляване на емисиите на парникови газове и на амоняк. Очакваме 7,4% от общата земеделска земя да бъде договорирана което да допринесе е, за намаляване емисиите на амоняк. 4,3% от всички животни или добитък ще са свързани с намаляването на тези емисии. Малко бързо вървях. Хоризонтален приоритет е, за прехвърляне на познания и новаторство. Там очакваме 4,3% от общите разходи да отидат за прехвърляне на познания, за вещателни услуги и така нататък. 14 000 проекта за сътрудничество очакваме с 3,7 милиона обучени участници. Новия ни подход ще симулира новаторски проекти, които включват агробизнеси за новаторски проекти, свързани с увеличаване на производителността и това фермите да са по-устойчиви. Почти всяка програма, свързана с новаторското партньорство, ще доведе до 2000 оперативни групи. Това беше накратко. Какво се случва сега? Очакваните резултати и други. Благодаря ви. Merci, merci, monsieur, monsieur pour... Благодаря. Благодаря много за това изчерпателно изложение на настоящата ситуация. Сега, в този момент е, след обед, можем да минем вече към първия панел и бих искал да призува тук на трибуната първия оратор, господин Сикерски. Той ще председателства и по-нататък заседанието защото все пак той е истинския председател на тази комисия. Аз не мога да остана по-късно, ще трябва да напусна това приятно заседание. Е, господин Сикерски ще дойде скоро. През това време бих искал да поканя тук отпред госпожа Карман Ортис, която е министър на селското стопанство на Андалузия. Благодаря за това, че дойдохте и е, присъствието ви тук е, е много приятно. Господин Голтие също ще бъде тук. Той е, е председател на съвета на е, страните от Луара. Чета на английски, може би за това малко по-трудно мога да преведа, господин Никола Незавик. от региона Добровник, господин Ришар Локът. Не знам дали правилно произнасям името. Приложение на ОСП в Шотландия. Господин Ван Валс, който е от фламандското правителство в Белгия, ако правилно съм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 още веднъж искам да ви поздравя с добре дошли и директно давам думата на госпожа министера. Е, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Европейския парламент и най-вече, разбира се, на председателя на комисията Агри за отправената към мен покана. Андалузия е регион, който принадлежи към най-облагодетелстваните региони от ОСП. Повече от 1 милиард е, директни инвестиции дойдоха при нас от първия стълб и около 300 милиона евро от втория стълб. Принципът на субсидиарност означава също, че средствата от първия стълб – трябва да бъдат е, изразходвани за регионални цели. Вторият стълб там регионите могат да представят план и да се погрижат средствата да бъдат изразходвани съгласно регионалните особености. За мен е голяма чест да ви представя програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. Програмата е за Андалузия. Тази програма беше прията от комисията и сега ние я изпълняваме. Безспорно става дума за нашия най-важен инструмент, а именно да се погрижим за по-конкурентно способно и по-устойчиво селско стопанство. Искаме да се осигури заетост, искаме също иновации и обновяване е, и добра приемственост между поколенията. Нека да си да се спрем на производството. Има голям брой земеделски стопанства и ние даваме 8% от добавената стойност и 10% от заетостта в Андалузия. Също времено обаче трябва да отбелязваме и напредък. Бих искала да ви цитирам някои цифри. 2014 година Андалузия. Има много голяма квота на производство. Също така мога да кажа, че нашия регион се отличава с голямо биоразнообразие. Ние всъщност осигуряваме една четвърт от цялата сълскостопанска продукция на страната и сме много важна сълскостопанска единица, важен сълскостопански район в Испания. При нас е развито също животновътството и горското стопанство. В Андалузия също има отделни по-малки региони, където се отглеждат плодове, зеленчуци, тропически плодове и ориз. Около една четвърт от сълскостопанските площи в Андалузия се напояват и това е начин на производство, който гарантира по-голяма ефективност. В Андалузия сега 25% по-малко вода на хектар се използва, отколкото преди едно десетилетие. Ние сме много диверсифицирани, освен това екосистемите са много чувствителни, поради което е необходимо да правим всичко възможно за опазване на околната среда. Естествено, ние знаем, че конкурентоспособността трябва да бъде повишена. Това е изключително важно. И не по-малко важно и необходимо е да подобрим координацията, да осигурим по-добър достъп до нови технологии и да се погрижим за повече иновации във всички сфери. Стратегията на нашия план за селскостопанско развитие съответства на Европейската стратегия 2020. Нашия план за 2014-2020 година си поставя за цел да се осигурят повече работни места – в Испания ние имаме много средства за развитие на селските райони, повече отколкото в миналото, но знаем, че е, имаме и един спад в Андалузия с 10% в финансирането в сравнение с предходния период. Предприехме много усилия за да изготвим план за развитие на селските райони който да се погрижи за по-висока конкурентоспособност и повече устойчиво развитие. 2,4 милиарда евро имаме на разположение за изпълнение на този план. Да дам за пример сектора с производство на маслини. Тук имаме една подпрограма, която е специфична за сектора. 304 милиона евро публични средства са предоставени за тази цел. Освен това, в нашата програма за развитие на селските райони имаме 121 милиона евро за а, интегрирано развитие в Карис. една от провинциите, която е най-засегната от е, кризата и от безработицата, се подпомага. Ние си поставяме приоритети, като държим основно да осигуряваме работа на жени и на млади хора. Ние искаме насърчаване на иновациите и разбира се, всичко да отговаря на екологичните изисквания по отношение на енергийната ефективност. Планът за развитие на селските райони в Андалузия се концентрира преди всичко върху инвестиции в имущество, повече от 6 милиона евро. Вторият приоритет – това е горското стопанство. 413,9 е, милиона евро. Става дума за е, избягване на неблагоприятните условия, агро и климатични мерки и това всъщност е третия приоритет. Тук става дума за средства, които са предназначени за повече биологично земеделие и екологични практики, които осигуряват биоразнообразие. Също така местното развитие добива все по-голямо значение. Опитваме се да запазим обема на средствата, както през миналия период 250 милиона евро. Също така, една, един от приоритетите е и опазването на екосистемите. Установяваме, че биологичното земеделие и екосистемите са изключително важен елемент и повече от 1 милион са предоставени на разположение като средства. Също така, е, що се отнася до конкурентоспособността, 21% от средствата са предоставени за модернизация, около 5900 стопанства са засегнати, в смисъл, че на тях е, ще им бъдат построени е, пътища. Ние като цяло имаме 130 милиона евро за млади земеделски стопани, така че 2500 млади земеделски стопани могат да започнат работа. 203 милиона са предназначени за модернизация на хранителната промишленост и повече от 3700 земеделски стопани са включени в системите за качество и се подпомагат. Искаме да се произвеждат продукти с по-голяма добавена стойност и се опитваме да гарантираме по-голяма ресурсна ефективност. За тази цел са предвидени 112 милиона за системи за напояване – като по този начин 6600 хектара повече земи могат да се използват. Ние влагаме много средства в повишаване на качеството на нашите гори. Освен това, бихме искали да насърчаваме проекти, които дават възможност за създаване на нови работни места – и нови възможности за намиране на работа в селските райони. Трансфер на знания и иновация, това е приоритет номер едно и този принцип се прилага във всички програми за развитие на селските райони. За тази цел са предвидени 145 милиона евро, които са разпределени в различни области. Това помогна за подкрепа на 50 оперативни групи, 63 е, 000 места за повишаване на квалификацията се финансират от тези средства. Но това не е достатъчно. Ние знаем, че трябва да се упростява системата на директните плащания, поради което е необходимо да разполагаме с диференцирани механизми за подкрепа на доходите на земеделските стопани. Какво имам предвид? Е, важно е регионите да могат да разчитат на това, че ще бъдат включени в различните дейности. Важно е да се вземат предвид и големите различия между регионите. Ние знаем, че една от силните страни на европейското селско стопанство е неговия диверситет и качеството на проектите. Това е изключително важно при е, производството на храни в света и тук трябва да разполагаме с е, подкрепа и също така да се вземат предвид разликите между различните региони. Благодаря ви. Председателят благодаря за този толкова интересен и подробен доклад. Наистина беше много интересно да научим тези данни от вас. Сега искам да помоля следващите оратори, колегите, да бъдат кратки, защото имаме вече 20 минути закъснение. Сега давам думата на господин Гутия. Той идва от Франция и ще говори за селското стопанство с създаване на по-висока стойност. Моля. Благодаря, господин председател, дами и господа е, депутати, е, дами и господа, представители на Европейската комисия. Добър ден на всички. Най-напред искам да благодаря, че ми давате възможност да ви представя развитието на района на Луара, на Пей де Луара. Ние сме втората земеделска област на Франция. Селското стопанство е наше богатство. тук не става дума за политика като за другите селското стопанство е свързано с нашата история, с нашето културно наследство, е, нашата хранителна продоволствена независимост, нашето здраве. Знаем, че в момента фермерите са изправени пред трудни проблеми и затова искаме да водим прогресивна политика, която може в дългосрочен план да помогне за пълноценно развитие на земеделието. Искаме да помогнем и на предприемачите, които работят с една цел да ни предоставят качествена храна и в съответствие с изискванията на околната среда. Затова съм убеден, не съм единствения, че териториалното разделение на нашата политика има съществено значение. Защото онези, които са на място, познават местните проблеми, могат чрез колективни действия да помогнат нашите райони в Европа, господин председател на Комитета на регионите, да направят необходимото по втория стълб, а именно управлението на територията, економическото развитие, запазването на околната среда и гарантирането на продоволствен, качеството на продоволствените стоки. Но Европа е богата със своето разнообразие. Е, но много пъти обаче прилагаме макроекономически е, решения, които не взимат предвид е, реалните нужди на земеделието. Необходима е регионална субсидиарност, за да може да даде възможност на регионите да се развиват съгласно своите особености, да използват пълния си потенциал в една непрекъснато изграждаща се Европа. От две години френските региони се сами програмират своето развитие. Това е на истински акт на децентрализация, който, надяваме се, ще доведе до по-големи успехи. Ние сме реални събеседници на европейските органи по въпросите на ОСП. През разработването на нашата програма проведахме консултации с всички заинтересовани страни и с местната селско камера. Стигнахме до консенсус, който не беше очевиден от самото начало, като се имат предвид сложността на задачите и като да използваме капацитета на региона значи ще се опитваме да ориентираме ОСП към развитие на региона и качество и производство на селско-стопански продукти. А също така да насърчаваме един агроекологичен модел. А, в тази работа се опираме на четири принципа. А, спиране на маргинализацията на селско-стопанското производство и откъсването й от преките нужди на потребителите. Също така да се прекрати непрекъснатото намаляване на цените на селско-стопанските произведения економическите, социални и екологични трудности, за жалост, са реалност. Е, не става дума обаче за отричане на нуждите от износ. Е, този износ в никакъв случай не е, противоречи на така, местното, местният подход при решаването на нашите проблеми. Поздравявам колегата от местността Бретания. Е, ние сме и те и ние, части от западна Франция. Искаме също така да постигнем високо ниво на качеството на хранителните продукти, високо санитарно ниво, високо ниво на опазване на околната среда, каквито са изискванията на нашето общество. За постигнем всичко това, нашите програми за развитие предвиждат едно, един преход в, производството на хранителни продукти, също както се очакваме преход в енергетичната политика. Ще се отделят съответни средства за този преход. Планът ни за увеличаване на

около 45% ще бъдат отделени за животновътството. 5% ще бъдат отделени за младите селскостопани. Тъй като това има голямо значение, за да може да продължи развитието на района. Специално внимание се отделя на агроекологията тя е много важна част от ОСП, 42% от общата сума. В рамките на бюджета 65 милиона ще бъдат отделени за подкрепа на биопроизводство на биопродукти и за агроекологични проекти. Целта ни е да постигнем сближаването на тези региони. Ние се очакваме да, по територия да бъдем втората, втория район по размери на Франция, който произвежда биопродукция. Ще отделим специално внимание и ще окажем подкрепа на агроекологичните дейности. И накрая си, е, за иновациите е, имат е, хоризонтално значение като приоритет за производителността на селското стопанство и устойчивостта на неговото развитие. Проектът, който нашия регион, апелът, който нашите регион нали, се отнасяше за животновъдните а, а, ферми. Агроекологията, новаторството, а, чрез тях всеки стопанин, независимо от своето стопанство, ще трябва да направи необходимото за да подпомогне този прогрес. Необходимо е нашата програма да бъде инструмент за развитие на качествено земеделие, което зачита нуждите на околната среда и отговаря на новите изисквания и очаквания на потребители. И сигурни сме, че бъдещето на нашето селско стопанство и на а, хранителната промишленост а, ще, ще се осигурят именно по този начин и а, конкурентоспособността на европейското селско стопанство. Благодаря. А сега ще дам думата на следващият лектор, господин Никола Доброславич, председател на регион Добровник Той се говори за новите фондове и предизвикателствата, свързани с тях. Благодаря, председателю, дами и господа. Ще ви разкажа какво се случва в нашия регион. Нашата област е най-южната Харватска област. Има туризъм и там е Добровник, исторически важен град. Голямата част обаче от областта се състои от селски райони с голяма степен на замеделие, особено в регионите, където се отглежда, отглеждат лузя. Селските райони трябва да бъдат развивани систематично. Смятаме, че там се крие голям потенциал. Развитието им би трябвало да е свързано с традиционни култури и туризъм, като това може да създаде принадена стойност и да даде по-голям пласък на туризма. Опитваме се да развиваме такива проекти координирано и да може техните резултати да се виждат да посредством един общ вид на нашите селски райони. По голяма степен използвахме европейски средства за този проект. Когато говорим за програмата за развитие на селските райони, незабавно трябва да споменат шесте основни компонента. На първо място местни групи за действие за развитие на селските райони, наричаме ги ЛАГС, Три такива сме направили. Те покриват цялата територия на областта. Освен това, планираме да създадем а, сходни местни инициативи, които да се занимават с рибарство, както и да покриват отново цялата територия на областта. А, нашата туристическа стратегия е всъщност да привличаме максимален брой туристи. Имаме пет кластера или региона в туристическата си стратегия. Искаме да създадем тематични пътеки за всеки един от тези региони. Също така направихме необходимата документация за тези пътеки и създадахме вече две такива пътеки отново използвайки европейски средства. Това бяха средства за трансгранично сътрудничество. Нашата област произвежда най-доброто хърватско вино. Имаме стратегия за развитието на лозарството и винопроизводството. Тази стратегия показва, че не правим достатъчно за насърчаване на тези вина, за да бъдат те по-известни. Имайки предвид тази стратегия, в плюс на тематичните пътеки, които включват и винопроизводители, сме работили последните проекти. Музея на виното на полуостров Педишец, където показваме винарството в района. Имаме и военен, извинете, винен фестивал в Добровник. Има изложба на вина, винена седмица в местните ресторанти и така нататък. Също така започнахме един проект за насърчаване на нов, качествено, нов и добър а, вид вино. Целта е да се открият традиционни продукти, които са потенциални и могат да бъдат пласирани на пазара и да, пус, да бъдат пускани те по-бързо на същия посредством работа на място, потенциални производители. Имаме 6 продукта, които са традиционно хърватски, които могат да се използват на пазара. Един друг такъв продукт е нашия мед, който е много висококачествен. И сега се опитваме да го защитим с географското обозначение. Имаме отличен зехтин, който също искаме да насърчим да бъде по-известен. В долината имаме 80 000 тона мандарини, които са отлични. Там имаме защитено наименование в ЕС. В стратегията за интелигентна специализация работим за стартирането на център за отлично качество, който ще събира различни производители ще ги свързва с научни организации, за да работят за борба с вирусите, нови продукти от мандарини и управление на отпадъците. От е, векове отглеждаме Истрия Одилис, който е вид стрида, Искаме също и защитено название за тази стрида, както и център за компетентност да бъде създаден. Европейски средства използваме за насърчаване на МСП и семейни ферми. Това е едно постоянно предизвикателство, което изисква и внимание и усилие – но гарантира ново развитие и нови работни места. И като такова, това ще бъде немислимо без европейски средства. Без тези средства, земеделското производство и другите дейности няма да бъдат конкурентно способни и няма да бъдат стартирани. Благодаря. E, Благодаря. Благодаря много за направената презентация. Не знам дали сте научили, обаче нашият е, бивш колега от миналия мандат е, е тук. Неговия доклад е известен на всички. Темата е свързана с селските райони и е жалко, че да напусна. Още веднъж искам да го поздравя сега сред нас със сигурност ще разпознаете един от нашите бивши колеги и естествено искам още веднъж да ви приканя да прочетете още веднъж неговия доклад. Там става дума за ОСП. Още веднъж сърдечно добре дошъл и се радвам изключително много, че сте сред нас. Сега господин Лахет. Той е секретар в кабинета за селските райони, храните и околната среда. Сега е, преминаваме от Средна към Северна Европа. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. И е, аз съм е, също, както Джордж и други, е, сме, идваме един и същия район. Да кажа няколко думи от гледна точка на Шотландия и опитът на Шотландия в прилагането на програмата за развитие на селските райони и ОСП. Искам да използвам тази възможност, за да приканя всички членове на вашата комисия да използват максимално възможностите на политиката и програмите за развитие на селските райони. Особено сега по време, когато нашите фермери са изправени пред сериозни предизвикателства. Руското ембарко, падащите цени а, и за други проблеми в, в няколко сектори. Първо да кажа няколко думи за Шотландия. Най-напред Шотландия е два, два пъти по-голяма от Белгия. Има население около 8% от населението е селско-супански производители, 18% живеят в тези райони. Главното, главният поминък на селско стопанство е животновътство. ние имаме репутация, че произвеждаме някои от най-добрите продукти, било скоч виски, било телешко, било а, сьомга било еленово месо. И качеството на нашите, нашия добитък е признато в целия свят. Едни от големите предизвикателства за програмите за развитие на селските райони, е, развитие на селските райони. И тук европейските институции могат да играят голяма роля, защото производителите са в ръцете на веригите за търговия на дребно. И разбира се, този проблем е в редовно обсъжда в европейската преса. А при нас времето е типично за севера, кратко лято. И а, също така големите супермаркети създават трудна среда, в която работят шотландските фермери. Надявам се, че Европейският съюз и вашата комисия ще се заеме с някои от основните проблеми, с които се сблъскват нашите фермери. ОСП и членството ни в Европейския съюз имат жизненно важно значение за бъдещия просперитет на Шотландия. съгласно бюджета до 2019 трябва 196 евро на хектор да получават производителите, но изглежда, че в Шотландия няма да се постигне тази цифра. Значи, вероятно, ние ще имаме 128 евро на хектар до 2019 година. И затова искаме да се обърнем към институциите, включително Европейския парламент, да коригира тази несправедливост. За жалост, не само, че имаме най-малкият бюджет по първият стълб, имаме и най-низък бюджет по втория стълб, където става дума за развитието на селските райони. Имаме около 12 евро на хектар не само те, това са трудностите, с които се опитваме да се справим в момента. Поради сложността на общата селскостопанска политика е по-трудно да преодоляваме някои от тези проблеми. И така, приветстваме работата на вашата комисия и насоката, в която работи Европейската комисия. ОСП трябва да бъде много по-проста, по-лесна за разбиране и прилагане. В момента а, има пет различни нива на одит. А би трябвало да остане едно, може би. В Шотландия се прави преглед на административните изисквания и се надяваме, че нашите препоръки ще бъдат взети предвид. Вторият стълб също трябва да бъде по про, прост за прилагане. Е, е, е, над 800 въпроса и 300 страници допълнителни обяснения се изискват. Значи необходимо е да се решат някои от основни, тези основни проблеми по време, когато селските стопани и без друго са жертва на редица други проблеми. Трябва да се определят приоритети. В Шотландия имаме пет ключови приоритета. Първо, подпомагане на, селско ступан, на селската економика. Иначе тези райони ще продължат да се обезлюдяват. Това е проблем в Шотландия от, от поколения. Второ, трябва да подкрепим селско-стопанските производители и при ограничените средства помагаме на онези, които те първа започват работа в селското стопанство и на малките стопанства, особено в северната част на Шотландия. Около 30% от фермерите са над 65 годишна възраст. Те също се нуждаят от помощ. И това ще бъде важна дейност за наша дейност в бъдеще. Необходимо е също така да се делят средства за районите в неблагоприятно положение. 85% тази категория, а докато в Англия само 15% са Трета, друг приоритет е целевата помощ за екологични проекти, за да може фермерите и рентиерите да заедно да решават тези проблеми. Четвъртия приоритет е за климатичните промени. Също така започваме е, е, програма за ефективност, е, за да намалим емисиите на парникови газове. И на, хората за нас са най-важното. И тук ключова роля играят нашите програми за подобряване на живота в селско-стопанските райони, включително и цифровата свързаност. Това е един от приоритетите за 21 век. Да има интернет и телефони във всички тези райони. Имаме успешни програми, които се финансират от нашите съответ, министерства. Имаме екип, който работи по всички програми. И така има много общо между програмите и техните цели. Твърдо Вярвам, че тези програми са много важни за местните общности. Дълбоко вярвам също, че трябва да се постигнат целите на, за преодоляване на климатичните проблеми, а също и да преодолеем обезлюдяването. Много очакваме от сегашната реформа на ОСП а, и нейното прилагане в Шотландия. Сега програмата ОСП е много сложна и това, това трябва да се а, преодолее, за да може и Шотландия да продължи да се развива, както други части на Европа. Благодаря. Благодаря господин Локхед. Нещо, което за мен беше много така близко до сърцето, защото съм следвал в Дъблинския университет. Запознах се с шотландското селско стопанство и условията там. Има огромни разлики между различните европейски региони и те трябва обязателно да бъдат взети предвид и по-добре отчетени в инструментите на общата селско-стопанска политика. Защото земеделието предполага различни усилия и се съществува в различни условия в различни части на Европа. Благодаря. Сега ще дам думата на Патриция Деклерк, заместник началник на кабинета на земеделие, рибно, рибно стопанство в Министерството на околната среда, природата и земеделието в фламандското правителство. Тя ще говори за програмата за развитие на селските райони. Извинявайте, мисля, че пропуснах Нидерван Баст. Na którego zapomnij? Z Belgii. A, to jest zmiana osoby. Bardzo proszę, przepraszam za zmianę. Друг ще бъде лектора, но все, все пак от, от Белгия. Извинявайте, извинявайте, казва председателят. Имате думата, господине. Благодаря, председателю, дами и господа. За мен е чест да съм тук това е изслушване по регионалното прилагане на ОСП. Изправени сме пред проблеми и това е изключително важно. Променливостта на пазарите причинява много проблеми за фермерите, особено за семейните ферми, които все още са над 90% от всички ферми в Фландрия, най-северния регион на Белгия. Бил, а, това е голямо предизвикателство за фермерите. Те са а, малко, малка част от цялата хранителна верига. Затова е ОСП с, с фокус върху позицията на фермерите е пътят напред. Силната пазарна позиция на производителите ще доведе до по-добра цена и се намалят рисковете. Освен това, земеделският сектор постоянно се развива. водят до нови очаквания новаторството, развитието са основни. Минимална модернизация е необходима, за да може фермите да продължат да произвеждат устойчиво. Затова фламандското правителство се съсредоточи върху четири теми в новата програма. Първо, младите фермери и нови фирми. На второ място, инвестиции и обучение. На трето място, засилване на гъвкавостта и устойчивостта на земеделския сектор, и чисто економически, пък и екологично. Смятаме, че втория стълб на, на ОСП е ефикасен инструмент да подготвим фермерите за бъдещето. Искаме 3% прехвърляне на средства от първи към втори стълб. Няколко примера. Междубранжови организации за целия земеделски сектор в Фландрия, с изключение на плодовете и зеленчуците. Сега те вече са високо организирани в нашия регион. Организациите на производителите са отличен инструмент за насърчаване на позицията при преговори на фермерите. Затова смятаме, че в бъдещата ОСП след 2020 година трябва да се сръчим върху това да помогнем и да създадем оперативни програми. Това е правилният път напред. Това са програми, в които могат да се включат различни механизми, за да се възстановят те от пазарните нестабилности. Нашата програма сме се съсредоточили и на инвестиционна помощ. Истинските инвестиции могат да доведат до преодоляване на много предизвикателства. Съвременното общество изисква много от фермерите. Екологични аспекти, качество на храните, добруване на животните и така нататък. Устойчивостта на инвестициите във всички аспекти определя дали може да бъде избран или не един проект за финансиране. Агроекологичните схеми са също голяма част от програмите ни за селско развитие. Имаме различни видове задължения. Едните се съсредоточават върху устойчиви практики, като механичен контрол върху вредителите и феромонни техники в сектора на плодовете. Другите пък са свързани с споразумения за управление на водите и почвите, които се прилагат само в определени региони. Както казахме по-рано, премиума за младите фермери е изключително важен в Ландрия. Всяка година броя на фермери пада с 4%. Затова е изключително важно да бъдат стимулирани онези млади фермери, които все още имат желание да развиват земеделска дейност. Тези фермери имат нужда от много капитал, за да могат да стартират бизнес, особено през първите години. И да започнат бизнес, който да е готов да се конкурира в една глобална среда сравнение с предишния програмен период сме занижили нивото за навлизане, така че повече млади фермери могат да се възползват от тази помощ от тази година. Това са само някои от многото мерки в нашата програма. Споменах само мерки, които са пряко насочени към фермерите. Имаме също така и мерки, които са насочени към цялостното развитие на селските райони като фокусът на програмата ни си остава върху съскоспански сектор. Смятаме, че ОСП трябва да се развие в посока да се отпусне избор от различни мерки и те не само насърчават развитие на конкурентоспособността, но се съсредоточават и върху екологични аспекти, аспекти свързани с а, качеството на храните. Фермерите в Европа а, са изправени пред голямо търсене и трябва да получат добавена стоеност на световния пазар. Подкрепата от ОСП за укрепване на уникалната им позиция е пътят напред. Благодаря. ten sposób w pierwszym panelu nasi goście. Благодаря. Сега изслушахме ораторите от първия панел. Гостите насочиха вниманието към проблемите за развитие на селските райони, също така се спряха и на кохезията. Това са много неща, които са свързани тясно с втория стълб и аз си позволявам да напомня, че твърде малко средства от кохезионната политика са предоставени за развитие на селските райони. И Освен това, говорихме за териториалното сближаване. Това е важно и за економическото и социалното сближаване. Вторият стълб – на ОСП е от изключително голямо значение, когато става дума за самата ОСП. Аз сега внимателно слушах и установявам, че това увеличава нашата решимост да направим повече неща във връзка с втория стълб. Сега преминаваме към дискусия. И ви моля да зададете въпроси или да направите коментари, защото точно за това става дума. Господин Ропи. Господин Ропе. Ačiū pirmininkė už galimybę pasakyti nuomonę ir užduoti klausimus. E, šiandien... Благодаря председателю, благодаря ви за тази възможност да се задават въпроси днес. Е, Labai svarbu yra e, žemės ūkis. Благодаря е, за тази възможност е, да участвам в този извънредно важен дебат. Приходите от земеделие, от горско стопанство имат много голямо значение. През последните години трябва да кажем, че положението в тази област, в тази, в този сектор не се подобри. В някои страни членки то е дори критично. ако загубим млекопроизводството, ще бъде ужасно. Другаде, в други страни, Польша и другаде имаме а, а, и друг проблем. А, чумата по свинете. А, говорим също така и за хора, които получават плащания, защото притежават земя, но живеят в селско-стопанските райони, не произвеждат там. Само използват предимствата. 80% от европейските фермери сега са над 60 годишна възраст. Броят на младите фермери, които започват работа в сектора, също е недостатъчен. Затова са необходими а, промени в в начина на заплащане. Трябва да подкрепяме а, кооперативите също така. Може би трябва да помислим и за някои временни мерки трябва да се вземат решения за гарантиране на развитието на селските райони, гарантиране на справедливи доходи, за да могат хората да останат в селското стопанство. Благодаря. Господин Спик има след думата сега. Благодарен съм на колегите, благодаря на господин Локът, за това, което ни каза за шотландските фермери и за трудностите в техническото прилагане на ОСП в различни по своя характер региони. Много пъти забравяме как се прилагат ОСП, забравяме одитите, на които тя е подложена. Но бих искал да се обърна към всички вас. Както каза Ричард, че Шотландия не получава средствата, които получават други страни в Европейския съюз. Искам да попитам до каква степен централните органи в Европейския съюз участват в прилагането на ОСП. Другият ми въпрос е свързан с аудитите. Е, има пет нива на аудитиране, както чухме. И това създава трудности на фермерите, не само в Шотландия. Какъв е опитът на други европейски райони, когато става дума за одити, които се дублират и създават повече проблеми, отколкото полза? Разбира се, втория стълб трябва също така да бъде по-малко бюрократичен. Трябва да се борим и с нелоялните практики в веригата на доставките. Нещо, за което говорихме тази сутрин. Трябва, може би, да отделим средства, за да насърчим организациите на производителите да работят за ребалансиране на пазара и аз бих искал да чуя какво е направено в вашите страни по тези въпроси. Благодаря. Благодаря и аз. А, госпожа Агилера. Благодаря, господин председател. Поздравявам всички които говориха от името на различните региони, обаче ми позволете да поздравя специално съветника по селското стопанство от Андалузия, моя съотечественица, и искам да я поздравя за представената програма за развитие на селските райони в моя регион. Имам някои коментари и въпроси. Те не са насочени специално към някои от докладчиците, но все пак искам да чуя тяхното мнение. Селските райони имат голям проблем с населението. Това се отнася общо взето за всички страни. Аз самата идвам от Андалузия и смятам, че селското население там се запази на доста добро равнище. Все пак обаче не можахме да избегнем изцяло преселването в градовете. Мисля, че в Андалузия все пак е, се задържа достатъчно добро ниво на населението в селата. Какво мислите вие обаче? Какви мерки бяха най-успешните? Не само в е, настоящата, но и в предходните програми коя от мерките даде най-добър резултат и коя по най-ефективен начин спря обезлюдяването. След това по въпроса за младите хора, мисля, че младите земеделски стопани все още не са достатъчно, достатъчно пълно включени в тези процеси. Не става дума за повече субсидии и сега има субсидии след реформата по първия стълб, обаче това не е въпрос, който е свързан само с субсидии. Става дума за успеха и признанието от селско-стопанската дейност. Ние знаем колко силно е колебанието на цените на сълскостопанските продукти. Не знам дали бихте посочили нещо конкретно в тази връзка, обаче знаете, че по втория стълб има средства за младите хора и питам кои конкретни мерки сте приложили за привличане на повече млади хора в селското стопанство. И след това реформата на ОСП беше много бюрократична. Тук съм съгласна с колегите, които говориха по този въпрос. Радвам се, естествено, че продължавате да бъдете в Европейския съюз, но трябва да убедите и господин Камерон в това да се погрижи за съответни мерки в неговата страна. Едно нещо беше забравено в реформата на ОСП, а именно животновътството. Това е мое лично мнение и от тук проистичат някои проблеми. Във втория стълб Пилар, графия. Някои може би са предвидили специфични мерки в тази насока. Благодаря. Председателят, благодаря. Господин Яр има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря още веднъж на участниците в първия панел. Записал съм си някои въпроси. Наистина впечатляващо е всичко, което е направено в рамките на втория стълб в Европа. И това беше и целта. Вторият стълб, е, селските райони, многообразие. Там, разбира се, могат да бъдат отчетени регионалните особености и да се разработят регионални програми. Все пак имам четири въпроса в тази връзка. Първо, какво е вашето мнение? Трябва ли да засилим финансирането по втория стълб или казано по-просто да дадем повече пари за втория стълб. Питам, защото тези средства ще трябва да дойдат от първия стълб. Т.е. ако кажете да, това ще означава, че трябва да съкратим средствата по първия стълб, за да увеличим тези във втория стълб. Втория въпрос за е финансиране във втория стълб не всичко се финансира 100% от Европейския съюз. Регионите или държавите членки трябва да дават своя финансов принос. Смятате ли, че ставките за съфинансиране са добре определени или те трябва да бъдат различни в зависимост от различните мерки. Е, казвам това във връзка с дебата, който беше воден на времето. Беше казано, че е, може да се е, очертаят мерки, където Европа 100% да осигурява финансирането или пък 70% да осигуряват финансирането или пък 50% при по-мало важни мерки. Струва ли си да се замисляме по този въпрос? Трето, Имате ли някакви идеи във връзка с това какво може да се финансира още във втория стълб? Е, нещо, което днес не може да се финансира. Например, е, цени на млякото, млякопроизводство как е, млекопроизводителите в е, необлагодетелствените райони да получат помощ. Не можем да направим това във втория стъп, защото там има екологични програми и е, всъщност се предвижда екстензивно земеделие. Един млекопроизводител е интензивен производител и сега във втория стълб не може да се включват млекодайни животни, поне в моя район е така. Възможно ли е да разширим спектъра на втория стълб, с други думи? Последен въпрос – намаляване на бюрокрацията. Какво е вашето мнение? Трябва ли или по-скоро можете ли да посочите три неща във връзка с намаляване на бюрокрацията и за намаляване на бюрокрацията ние трябва да създадем нови законови правила, да приемем нови е, законодателни актове или можем да направим това в рамките на сега действащото законодателство. Говорих с комисаря, той също иска намаляване на бюрокрацията, да радваме се на това, но от друга страна той твърди, че желая това да стане в рамките на сега действащото законодателство. Благодаря. Господин Пасълт. Госпожа Пасълт на нихом. Благодаря. Поздравявам всички лектори за усилията, които полагат за запазване на характера на селско-спанските райони в техните страни. Трябва да пропагандираме резултатите от техните усилия. И по-специално Искам да построя господин Доброславич, председател на регион Добровник. Мерките, които той спомена, не бяха приложени по програмата за развитие на селските райони. Но благодарение на усилията на съвета, ние спяхме да използваме други програми. Искам да попитам господин Доброславич а какво ще каже за програмата за развитие в Харватия. Чули, чуваме много критики на тази програма. Бих искал да чуя какъв е неговият опит в това отношение до сега. господин Десес. Благодаря, господин председател. Беше интересно да чуя, че в регионите се провежда наистина активно изпълнение на сълскостопанската политика. Представителят на Шотландия справо се спря на бюрокрацията. Не беше намерение на парламента да създадем толкова бюрокрация, но тъй като скрининга е в първия стълб и мерките в екологичната сфера са във втория стълб, трябва да се проверяват за двойно подпомагане, всичко това създава много бюрокрация. Първоначалното им предложение беше 20% от първия стълб да се вземат и да се прехвърлят към втория стълб и всички екологични мерки е, във втория стълб да се финансират. По този начин нещата ще да бъдат много по-небюрократични, обаче за това не се намери политическо мнозинство. Не можах да се наложа и в моята политическа група. Смятам, че в тази посока щяхме да имаме една по-гъвкава сълскостопанска реформа, защото Европа е твърде различна и е, Европа все пак е различна. Не можем да имаме универсални средства. Финландия се различава много от Сицилия ние във втория стълб щяваше да включим различни мерки, които да отговарят на ситуацията на различните части в Европа, тогава нещата щяха да бъдат много по-некомплицирани. Може би все пак ще успеем да се споразумеем някъде по средата, така че бих искал да чуя вашето мнение по този въпрос. Господин Фанган. Благодаря. Беше много интересно а, да чуем какво става в другите части на Европа. Живял съм в, в, около 6 месеца в Адалузия. Живял съм и в Бавария. Беше интересно да чуя какво казаха представителите на различни региони. Аз съм гор с моя евроскептицизъм. Какво ми прави впечатление, как дойдох в парламента? Броя на хората, които се обръщат към мен и се оплакват от бюрокрацията. Но когато срещам представители на комисията и на други европейски институции, а, а, разбирам, че е, за много нещата са виновни националните правителства. Разбира се, за някои е, е лесно да обвиняват само Европа, но не винаги Европа е, е виновна за това, че не се решават проблемите. Благодаря. А сега ще пристъпим към отговори на зададените въпроси. Но преди това, за да упростим нещата, искам да се позова на а, разделените компетенции в прилагането на ОСП. Повечето правомощия, особено по първия стълб, са на централно европейско равнище. А, регионите могат да влияят върху прилагането на втория стълб на регионално равнище, но главно в процеса на съставяне на програмите и затова положението на регионите е особено трудно. И не всички въпроси трябва да се отнасят до регионите, тъй като други да се взимат решенията. И освен това искам да ви помоля всеки от вас да не се фрустира в повече от, за повече от две минути в отговора си. И като принцип, онези, които са от един и същи регион, да не отговарят на въпроси зададени от техните сега колеги от същия регион, но те могат да се съберат и да си обсъдят въпросите помежду си. Интересно е да се възползваме от многообразието на регионите. И, това, разбира се, ще се проличи в това, което господин Дантен ще каже в заключение на този дебат. И така, в, в по реда, по който говориха ораторите, да дадем думата за отговор. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Искам само да посоча, че благодаря на всички, които взеха думата. Имах възможност да проследя тук един наистина интересен дебат. Бих искала да се спра на въпроса за прехвърляне на средства от първия към втория стълб. Това е един доста специфичен дебат и ние мисля, че всички сме съгласни по този въпрос. Благодаря също на госпожа Агилера, която идва от нашия регион. Наистина потвърждавам казаното от нея. Тя говори за това как да се задържи населението в селските райони. Това е тема, за Комисията по селско стопанство, обаче това са и теми, които засягат е, цялата планета. В крайна сметка, младите хора са приоритет навсякъде, за нас в Андалузия също и ще трябва да си помислим как да предложим условия за заетост на младите хора в едно ефективно и конкурентно способно селско стопанство. Благодаря. Сега искам да се спра на организациите на производителите. Ние установяваме, че земеделските стопани днес са изправени пред два вида проблеми. В някои сектори производителите нямат навик да произвеждат съгласно пазарните изисквания, например млекопроизводството. Има много причини за това. Е, ембаргото на Русия, рецесията в Китай, световното търсене, което спада, същевременно времено земеделските стопани произвеждат е, повече, след като бяха премахнати млечните квоти. Второ, е, селските стопани са в началото на хранителната верига, което означава, че те не определят цените. Те трябва да приемат цени, които са определили други за техните продукти. И как можем да се справим с този проблем? Смятаме, че Организациите на производителите са един чудесен инструмент за това. Организациите на производителите могат да договарят с търговците обеми на търговия, а също така мога да кажа, че организациите на производителите обединяват отделните земеделски стопани и представляват вече по този начин един по, едно по-силно звено във веригата. Особено когато трябва да се поговаря с е, големите търговски вериги, неактивните селски стопани, свободните необвързани в сдружения селски стопани. Това е интересен въпрос. След е, новата ОСП ние имаме концепцията Active Farming, а именно активни земеделски дейности. И сега не можем да преценим все още на този етап – кои са мерките, които водят към целта през следващите години, обаче 2017 година ние можем да направим оценка и резултата ще бъде интересен. Смяна на поколенията, това е също важен аспект в нашия регион, например, ние наблюдаваме, че броят на земеделските стопани спада с 4% годишно. Много възрастни земеделски стопани нямат е, наследници или последователи и в бъдеще няма да се променят нещата много. Какво правим? Използваме всички възможни средства от първия и втория стълб, опитваме се да използваме всички инструменти, които са възможни. В рамките на първия стълб имаме възможност за допълнително подпомагане на млади земеделски стопани. Във втория стълб сме предвидили държавни помощи за е, стопанства, които са учредени от млади хора. Аз ще бъда кратък, казва следващият оратор. Има множество въпроси, които ми бяха зададени. Първо, мисля, че е, първия и втория стълб и връзката между тях, това е въпрос, който е, трябва да бъде разгледан е, много подробно в рамките на дискусията за новата ОСП след 2020 година. Аз бих казал, е, че е, трябва във всички случаи да. Е, включим и територията на даден регион. Във всички случаи обаче е, става дума за една стратегическа визия, която да предвижда хармонизация, предпазване и то на европейско равнище и това се отнася не само до първия стълб и до регулацията на пазара. И е, може би след това вече ще трябва да се приложи принципа на субсидиарност, да видим как бихме могли да уредим някои кризи, да очертаем някои перспективи и то е, това е, в рамките на съответната територия. Примерно територията на регионите. Това е подходяща територия. Например, региона Тоскана съвсем очевидно те управляват плащанията от първия стълб и имат възможност е, да е, живеят заедно. И е, става дума за е, стопанствата там и тук е, имаме наистина упростяване и ние трябва да. Е, следваме такова упростяване. Освен това, аз е, ще се спра и на моя регион, не само на други региони. Аз мисля, че ние трябва днес да можем да управляваме е, средствата за регионално и селско развитие не само да определяме оперативни мерки на държавата спрямо регионите, а наистина да създадем една истинска политическа програма, е, която да включва всички професии. Целта за нас е, ще бъде, и това не е все още е, всичко, да създадем една истинска верига, която да обединява производителите, преработвателите и дистрибуторите. И подобно нещо се прави в Реюнион, във Франция. От 40 години се прави това там. Отчита се спецификата на региона и е, ние можем по този начин да предвиждаме евентуалните кризи, които биха възникнали е, поради изключителното положение на този регион. Трябва обаче е, да е, залагаме на качеството на продуктите също не само за целите на износа, а и за укрепване на нашата конкурентоспособност. Що се отнася до младите фермери, аз бих казал, че това е мярка, която е заложена във всичките ни програми, подпомагане на тези хора и мисля също, че трябва да се е, повиши реномето на професията и това може да стане чрез камерите на земеделските стопани и е, те трябва да създадат е, съответни лидерски програми за територията. Във всички случаи опростяване и децентрализация, което ще даде възможност за по-голяма ефективност на различни равнища на нашата сълскостопанска политика. Следващият оратор – той за това Аз е, е, бих е, се спрял на въпроса за обезледяване на селските райони и това се наблюдава и в нашия регион, в Харватия. Това е един актуален проблем и също така проблем, с който трябва да се занимаем много сериозно. Аз мисля, че единственият начин да спрем това обезлюдяване е да е, създадем възможност за връщане на тези хора и то чрез е, динамично развитие на селските райони. И е, ние които участваме в този панел, а и всички представители на комисията и парламента. Това сме хората, които трябва да се занимаем с тези въпроси. Благодаря на госпожа Пертиер за този въпрос. Да, ние от дълго време работим по тези проекти за развитие на селските райони. В начало, преди това също сме работили по тези е, проблеми. Ние сме е, участвали в предприсъединителните фондове на Европейския съюз и в момента сега се надяваме, благодарение на е, оперативните програми, не само да продължим, но и да ускорим този процес. И разбира се, е, е оперативната програма беше свързана и с определени трудности, но е, ние се надяваме, че тези трудности са преодолими и е, ще видим след това какви точно мерки са ни необходими. Благодаря. С това приключваме с господин Рахар. Благодаря, господин председател. Каква е връзката между първия и втория стълб? Все по-трудно е прилагането на първия стълб. И скоро може да не може вече да се устойчиво прилага. Стотици милиони се харчат, е, огромни е, е, армии от чиновници и не можем да си позволим да продължаваме по този начин. Това няма да се приема от европейското население. Значи, трябва да помислиме за втория стълб и ми се струва, че, както бе споменато от някой, те се опитват а, а, да кажат, че трябва да приключим с първи стълб, тъй като е много трудно неговото прилагане. Несъмнено, когато става дума за подобряване на а, подобраване на печалбата, трябва да се каже, че тук най-слабото звено са производителите. Непрекъснато се говори за трудностите, които трудности обаче няма да си отидат сами, тъй като те са жертва на останалата а, част от а, веригата за снабдяването. Сега говорим за селските общности. Селското развитие не се отнася само до селското производство и до земеделието. Както споменах вече, необходимо е, е свързване на тези региони в е, дигиталния свят. Ако те продължават да изостават толкова много в сравнение с градовете и градските центрове, особено младите, разбира се, ще искат да си отиват. Ако искаме хората да останат там, трябва да създадем условия. А, тогава ще има кой да работи там и економиката ще се развива. Благодаря. И за да приключим тази част от изслушването, искам да благодаря на лекторите от първия панел. Сега ще поканя лекторите от втория панел, но преди да направим това, две забележки. Харчим все повече пари за околната среда в сравнение с типичното развитие на селските райони. И второ, Местните власти най-добре познават земята си и най-добре могат да управляват. И крайно време е там да се вземат решенията за нивото на услугите за местното население. Само така селските райони ще се развиват успешно и хората ще остават в тях или пък ще се връщат от тези, които са ги напуснали. Благодаря на всички. Сега ще, ще пристъпим до втория панел. Вече сме закъснели и затова ще ме извините, че бързам. Искам да поканя господин Сорис, господин Шмидт, господин Фортен, господин Роси. Заповядайте а, тук. właśnie uwagi, wnioski kierowane do wspólnej. Сега във втората част от изслушването ще говорим за, пак за ОСП, за бъдещето на общата селска стопанска политика. Państwa, tak jak powiedziałem, rozpoczynamy dyskusję wracając do drugiego. Благодаря, както казах. Имаше много въпроси по темата първи стълб. И така, продължаваме. Станислав Сорис от Малополска Риджан или региона Малополска в Полша. Това е в югоизточна Полша. Много красив регион, голям. Това е и моя регион. Така че ще обсъждате ролята на регионите и националните програми. Имате думата. Час. Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Pan Przewodniczący. Благодаря. Председателят каза, че политиките са различни в Европейския съюз. Аз ще кажа друго. Земеделската политика е много различна, много а, особена в отделните страни. В Польша, например, на юг има пет региона, планински район, Различни ферми като размер, различни холдинги. Затова в Польша се създаде една инициатива, когато има малки ферми, да се приеме друг подход към финансовата перспектива и средствата да бъдат коригирани, както и действията по такъв начин, че економически да бъдат жизнеспособни. Регионите отговарят за економическото развитие. Доброто управление на националните ресурси, действията в сферата на климата, както и различните нива на развитие в отделните селски райони, създаването на работни места са основните цели на общата сълскостопанска политика. Играе се също така роля от местното самоуправление, тъй като те имат свои отговорности, свързани с социалното и економическо развитие на регионите. След присъединяването на Польша към Съюза, малките райони получават средства от програмите за подпомагане. Това ни даде възможност да направим инвестиции, които биха били невъзможни без външна подкрепа. Когато говорим за ролята на местното самоуправление на регионално ниво по ОСП, трябва да мислим и за различните задачи, е, които има местното самоуправление, както и отделните програми. В своето изказване искам да засегна някои въпроси, свързани с програмите за развитие. Тук е, виждаме, че участието на регионите в програмите е било доста ограничено. Първо нямахме възможност да приложим местни програми национал... на регионално ниво. В района Малополска виждаме доброто прилагане на регламента а, от 13-та година, който засяга подкрепата в Семеделския фонд за регионално развитие. Европейски фонд за регионално развитие. Трябва също така да отбележим, че някои региони, включително региона Малополска, докато подготвят своята програма за периода 14-20, са заявили, че регионалният аспект трябва да се вземе е, предвид при изготвянето на програмите, подобно на регионалните програми. Тогава се смяташе, че се прави един вид пилотен проект, и за да се види кое ще е най-свързано с тези региони. Беше изискано също така в официални документи регионалния аспект да се вземе предвид. По време на дебата бе подчертано, че регионите са много различни, що се отнасят до техния тип, социалната, економическата ситуация и за това става ясно, че различията трябва да се преведат в инструменти за подкрепа и действията да отговарят на конкретните потребности на отделните региони. Така целият регион може да се развива еднообразно. Това искане обаче след това бе отхвърлено и на ниво войводщина а, имаше прилагащи органи. През периода 14-20 година Министерството е органът, който взема всички а, решения. Така че запазихме централизираната система. Програма w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2000. А на това на ниво действие се чудехме как да децентрализираме. Имайки предвид, предвид програмата до 20-та година, воеводството и неговите органи ще са тези, които ще носят отговорност за преразпределяне на земята, съживяване на селски градове и програмата Лидер. Местното самоуправление поиска повече регионални действия по програмата за развитие на селските райони и заяви своето желание да бъде прилагащ орган по повече дейности. Става дума за дейности, които отговарят на регионалните програми. Тук бизнесът играе важна роля. Твърди се, че е на ниво воеводство местното самоуправление трябва да бъде прилагащия орган. Крайна сметка обаче това не бе прието. Трети аспект. Избор на проекти. До период, за периода 14-20 година се използват различни критерии на регионално ниво. Те са важни, когато се избират проекти. Преди това беше на ниво воеводство, където се слагаха съответни критерии, и те се обявяваха преди въобще да се приемат заявления или проекти. Сега вече критериите трябва да бъдат одобрени от централния орган. Така че регионалните критерии за конкретни воеводства се превръщат в законодателство, като това го прави Министерството, след като Министерството ги одобри. Ако иска да промени регионалните критерии самото воеводство, трябва да се промени национален национален акт. Знаете, че това става сложно. Общото участие на регионалните критерии при оценката на заявките е една трета от всички критерии за оценка. Четвъртия аспект е разпределението на средствата. Това е още един начин, по който ролята на регионите бива ограничена – по тези програми за развитие на селските райони. Парите се разпределят по хоризонтален критерий. Трябва да се подчертая, че определени региони на страната са много различни и разликите между регионите трябва да се вземат предвид, като в същото време се разпределят средствата. Така всъщност поиска нашата воеводство. Регионите нямат възможност да гарантират гъвкавост, нито да местят средства от едно перо в друго или от едно действие в друго. Е, бихме искали обаче да има такава гъвкавост, защото в регионалните програми на воеводствата има възможност за финансиране по няколко линии е, за тези действия. И така, ролята е, на полските региони е доста ограничена от националното ни правителство. Е, имаме централизирана система на програмиране. Местното самоуправление чисто и просто се занимава с прилагането и няма възможност да оформя регионални критерии и тези критерии са малка част от общите критерии. Воеводствата не са тези, които казват как да се разпределят средствата или как да се събират заявленията или проектите. Програмите трябва да бъдат децентрализирани и тогава вече ще можем да бъдем много по-точни, по-ефективни и ефикасни, да изпращаме средства там, където те са необходими и може да бъдат взети предвид специалните изисквания във всеки един район. Благодаря. пан Маршалек, това, което току-що засегнахте, са неща, които се решават на национално, не на европейско равнище. Естествено, когато маршалите на воеводствата стават министри, си сменят и възгледите. Постът определя светогледа и точно тук е проблема. Централизация, децентрализация, добре. Но това, което казах преди малко е важно. Колкото на по-низко ниво е това, толкова по-лесно се управляват средствата, т.е колкото на по-низко ниво се оперира с тях. Господин Конрад Шмидт получава думата сега. Той е представител на Министерството на селското стопанство на Бавария. Става дума за изпълнение на ОСП с особен акцент върху семейните ферми, семейните селски стопанства. Това е чудесно заглавие и се радвам много да изслушам вашия доклад. Ние имаме човек от вашия регион, господин Алберт Дес, който е депутат тук в парламента и той е, непрекъснато ни напомня за Бавария. Радвам се, че сте тук, давам ви думата. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа. Благодаря ви за възможността да ми дадете е, сега е, възможност да представя ситуацията в Бавария. Разбира се, трябва да бъдат направени и заключения. Но това могат да бъдат само първоначални заключения, защото ние сме в първоначалния етап на прилагане на тази комплексна реформа. Поставяме фокуса върху семейните предприятия, семейните стопанства, защото те е, са много е, по-устойчиви на бюрократичните изискванията, а бюрокрацията трябва да се разглежда като приоритетна в е, по-нататъчната реформа на ОСП. Сега позволете ми да представя Бавария. Е, след присъединяването на Харватия ние вече сме в центъра на Европа и ако Бавария беше самостоятелна държава членка, ние в, по, много, по много отношения щяхме да заемаме средна позиция. В рамките на Германия ние притежаваме 3,2 милиона хектара е, сълскостопанска площ и 2,8 милиона горска площ, най-големият аграрен регион в Германия Имахме около 109 000 е, мобоподатели, което означава, че всяко трето сълско-стопанско предприятие в Бавария е в Германия е в Бавария. А Характерно за нашето селско стопанство е, е за животновътството. Две трети от създаването на стойност в селското стопанство на Бавария идва от животновътството. Нашите цели са е, устойчиво селско стопанство, което да покрива цялата територия с е, добро животновътство, също така и селско стопанство, което да се възприема от обществеността и което да бъде многообразно. Искам да бъда съвсем кратък, тъй като говорим не само за втория стъп, а ги разглеждаме заедно с първия стълб. Искам да се спра накратко как, на това как се изпълнява първия стълб в Германия – Всъщност това е в прерогативите на федералната държава, става със съгласието на федералните провинции. Имаме щастие, че през 2013 година Бавария беше председател на, министр... на конференцията на сълскостопанските министри на отделните федерални провинции с тогавашния министър на е, селското стопанство Айкнер успяхме да положим началото на тази реформа. Във втория стълб тук вече федералните провинции отговарят за изготвянето на програми и изпълнението им. Това, което е характерно за първия стълб в Германия, ние сме единствената държава членка, която до сега е, има изцяло отвързани преки плащания в е, други държави членки, повече или по-малко те са свързани. Освен това, още от 2013 година имаме регионално единни плащания и след това на втори етап в Германия всички искания за плащания е, ще до базисните премии до 2019 година ще бъдат унифицирани, така че в Германия в първия стълб ще имаме само унифицирани плащания. Ние първоначално бяхме за обвързаната премия за е, говеда, не можахме да наложим обаче това. За сметка на това беше взето политическо решение 4,5% от преките плащания от втория стълб. Е, е, да отидат във втория стълб и да се ползват от селското стопанство. Освен това, ние настоявахме за въвеждане на така наречената премия за преразпределение. Благодарим на парламента за това. Тази премия беше създадена и я изпълняваме на базата на европейското законодателство по отношение на грининг, е, на е, озеленяването беше важно селските стопани да се възползват от всички възможности, предвидени в европейското право, да има много гъвкавост за техните стопанства. Беше важно също да постигнем комбинация от първия стълб по озеленяване и аграрните мерки от втория стълб. Това създава наистина комплексна ситуация, но си струваше какви са резултатите. Ние имаме 107 000 плащания освен това в Бавария имаме около 9000 молби от млади земеделски стопани, над 8% от всички молби за плащания. Освен това имаме около 12 000 искания от малките стопанства. Това също е много важен момент за облегчаване на контрола и бюрокрацията по отношение на малките предприятия. Една трета от всички заявители са а, включили екологични площи, което означава, че всяко трето стопанство трябваше да а, представи такива площи. От друга страна това означава, че много малки и средни стопанства с а, голяма част екологични площи не бяха включени е, в е, мярката грининг, е, озеленяване, което всъщност е добре, що се отнася до намаляване на бюрократичното време. Сега, като погледнем и е, начина на използване, установяваме, че е, над 17% от площа се използва за междинни култури и наистина е радостно, че 13% от сълскостопанските площи е, са засети с е, м, култури, които е, намаляват азота. Това е свързано с стратегията за форажите и по този начин постигаме нашата цел – в рамките на тези екологични площи да поддържаме много земеделски площи. И освен това не сме много доволни от факта, че 13% от площите не се обработват. Това се държи на комплексността на системата. Много от стопаните казаха, че няма да обработват, искат да бъдат по-сигурни и да нямат проблеми. Същото се отнася и за е, буферните ивици. Така че е, тук също имаме някои проблеми. А що се отнася до първия стълб, мога да направя следните заключения. Аз мисля, че е, в бъдеще трябва да се постигне хармонизация, стесняване на спектъра, най-вече в време на слаби пазари, както е сега, иначе ще има много големи деформации на пазара. Що се отнася до изискванията към активния селски стопанин, бяха споменати днес многократно. Трудно обаче се прилагат на място, много е сложно и те като че ли разколебават селските стопани. Смятам, че ни е необходима альтернатива, а именно активно обработване на площите т.е. да имаме подход обвързан с площите, а не с лицата. Озеленяването заедно с кръстосаното съответствие много усложни системата във втория стълб и за това апелираме към комисията тази преходна година да бъде взета предвид, когато се извършва контрол. Какви въпроси възникват, дами и господа? комисията в бъдеще трябва да изясни много е, неща. Имаме много проблеми тази година с сушата и сега въпросът е такива междинни култури могат ли да се ползват за фораж. Е, такива въпроси трябва да получават по-бързо отговор, отколкото до сега. Надяваме се на подобрение. Освен това имаме проблем с буферните ивици, които са различни. Е, те се подчиняват на различни изисквания, поради което ние не можем да препоръчваме на земеделските стопани компании да прилагат тази мярка неограничено, защото правната несигурност е относително голяма. Въпросът свързан с а, м, постоянните пасища и дефиницията на това понятие създава проблеми при нас в Бавария. А, земеделските стопани трябва да правят а, тук неприятни за тях неща а, във връзка с тези постоянни зелени площи, така че трябва да се обърне повече внимание на този въпрос особено когато става дума в чувствителни региони, тук ограниченията са наистина много големи. Това е проблема във връзка с тези постоянни пасища. А, що се отнася до нашите програми. Тази програма, за която говоря, беше прията на 13 февруари 2015 година. Благодаря на комисията за помощта. 3,5 милиарда евро ще е сумата, с която ще разполагаме през този период. 43% от Европейския съюз, 26% от е, баварския бюджет и останалите средства идват от федералния бюджет. Много от мерките ще се финансират със собствени средства, защото европейските изисквания за нас тук са твърде сложни и рисковани. Що се отнася при е, лидерския подход, имаме 57 групи за действие. Е, сега вече са 68 86% от площите са обхванати в тези лидерски, от този лидерски подход. Това е добър подход също и за общините и тяхната ангажираност. При приоритетите, естествено, трябва да посоча 2, 3, 4 и 5, но това не означава, че не използваме и другите приоритети. Тук, разбира се, е, финансираме много често със собствени средства. И накрая ми позволете да направя някои заключения. За втория стълб имаме проблеми с мерки, които е, са свързани с сложни европейски изисквания, поради което ги финансиране на национално равнище. Това беше и препоръката на комисията. И по тази причина не са включени в програмата. Това е, също показва, че е, във връзка с изпълнението трябва да се направят още неща. И е, сега в контролните програми правим разлика между е, инвестивни мерки и е, мерки свързани с площ, е, така че и тук предлагаме комисията да предложи подобрение, за да могат да се различават по-добре тези мерки. Сега, грешките при контрола във втория стълб се говори за това, при нас винаги е процента на грешките е около 6%. Е, дължи се това на комплексността на втория стълб и тези мерки трябва да бъдат опростени в бъдеще. Ако 2% не могат да бъдат постигнати, трябва леко да бъде повишен този прак на същественост и става още по-трудно да се спазват изискванията на комисията в отдалните федерални провинции. Например, ние смятаме, че слот анализа не непременно трябва да се прави при програмиране може би трябва да се направи някакво упростяване. Смятаме, че за ОСП след 2020 година, с това приключвам, трябва да насочи вниманието естествено към втория стоп, но искам да подчертая, че двете неща трябва да се разглеждат паралелно. Също и преките плащания за стопанствата са е, фактор на стабилизиране в селските райони, най-вече в такива, където има много стопанства, защото по този начин се поддържа виталността, жизнеспособността на селските райони и това може да става само с мерките от втория стълб. Благодаря. Сега давам думата на а, Лоранс Фонтен председател на економическият е, комисия на регионалния съвет в Бретан. Той ще говори за предизвикателствата пред новото е, регионално управление. Много интересна тема. Е, имате думата. Благодаря, господин председател, дами и господа, най-напред. Исках да кажа колко съм, искам да кажа колко съм доволна да бъда тук и да участвам в това изслушване във вашата комисия. Тъй като а, в регион Бретан сега имаме нов орган на управление. Нашата, нашият регион е ориентиран към земеделие. Имаме 70 хиляди души, които работят в земеделието. Това е един истински е, шанс, е, който трябва да използваме ние в Бретан, тъй като трябва да се припомни, е, че от доста време използваме фондовете по първи и по втория стълб за програмния период 2014-2020 бе решено да се предостави управлението на втория стълб на региона. Това е част от процесът на децентрализация, една истинска възможност, която трябва да се използва, за да можем да отговорим по-пълно на проблемите, които пристичат от спецификата на нашия регион. Как правим това? Първо, чрез консултации с всички, които са заети в селско-стопанско производство. Управляващите органи признават, знаят много добре ролята на колектива в управлението и в, в британската економика и ролята, която играе селското стопанство и преработвателната промишленост. Е, определили сме пет главни оси, по които ще съсредоточим усилията си. Първата това е обновяването на земеделието. Второ, модернизирането на инструментите, които се използват в селското стопанство и горското стопанство. Второ, по-модерна агрономия, развитие на селско-стопанските региони а, и а, разпространение на знанията. В процеса на преговорите с комисията, които е, продължиха дълго време и бяха много подробни, без съмнение ще трябва да се намерят решения за упростяване на подобни процеси. Е, е, програмата бе приета през август тази година. А това е програмата от 2014 до 2020 година, но преговорите, както казах, бяха много дълги. В края на краищата стигнахме до един документ с 1334 страници. В навечерието на новия програмен период, който започва на 1 януари за бъдещето обаче е много важно да бъде прият регламентът по-бързо. Необходимо е местните власти да отговорят по-бързо на нуждите на региона. Ние много добре го знаем. Имахме разговори с генералните дирекции в комисията, че нямаше достатъчно така хоризонтална компонента на процеса на програмирането. И проблемите трябва да се решават колкото може по-близо до територията и нейните, нейната специфика. Значи необходима е простота и бързина. Прилагането на този план в Бретан в момента е в пълен ход. Програмата за 2014-2020 година, приета, както ви казах, едва през август 2015 година, е вече в нейното изпълнение е вход на 1 януари 2014. А, а, започна а, изпълнението и тази година не бе изпусната. А, това беше годината за изпълнението на новата програма. Нова програма, а, нови мерки а, за отношение на екологичните изисквания и запазването, опазването на околната среда. Като имаме предвид нашите политически ангажименти, през 2014 година се извърши координация на а, усилията във всички участници в този процес. А, през 2015 година бе изправена покана за кандидатиране за проекти и първите проекти, първите кандидатури вече бяха подадени за, по тези три насоки бяха ангажирани 400 милиона. Първо, производството на селско-стопански продукти. Модернизирането на селско-стопанското производство е един от нашите успехи с 30 милиона ангажирани повишаване на конкурентоспособността на селското производство. Благодарение на общите усилия на френската държава и на Европа бе осигурена публична подкрепа за над, а, с 120 милиона евро бяха ангажирани за тази помощ. Това беше по първата ос. А, втората ос. А, това са а, нови а, е, е, съоръжения. А, над 50% от селските стопанства с, използват стари съоръжения, повече от 50 годишни. Затова много важно е тяхното обновяване. Тук ангажирахме над 20 партньори, за да може да се използват тези нови по-съвременни съоръжения за производство, селскостопанско производство бяха мобилизирани всички възможни средства, за да подпомогнем този процес. в момента върви нов етап в този процес. Новата програма за подкрепа на тези нови съоръжения с нови средства, особено за помощ на младите. Третата ос е агроекологична и се отнася до климатичните изменения. В рамките на общата селско-стопанска политика бяха отправени покани за първите проекти. Тази мобилизация се изразява в сключване на голям брой договори – над 2800 селски стопани участват в тази е, е, е, инициатива, много повече, отколкото предишния програмен период. Този участие в тази работа с такъв голям брой договори ангажира 80 милиона евро за целият програмен период. В заключение може да се каже, че е в ход е, новият подход е, към е, програмата. Имат 3300 бенефициенти с над 100 милиона евро. А новата селско-спанска политика не дава шанс в Британия, а, като използваме подходи, които са ориентирани към специфичните нужди на нашата територия благодаря за възможността да участваме тук. Ние сме, ще бъдем на разположение да отговорим на въпроси, ако има такива. Благодаря. И сега минаваме към Тоскана. И председателят на, региона Енрико Роси ще говори. за по-добро интегриране на инвестициите между първият и втория стълб. Имате думата, господине. Благодаря, председателю. Дами и господа депутати в Комисията по земеделие, благодаря ви за тази възможност да кажа аз няколко мисли за прилагането на земеделската политика в Европейския съюз. Земеделието в Тоскана е една голяма ценност, която е много над е, съответната си економическа стойност. Тя допринася за създаването на една идентичност в моя регион с един териториален модел, който е много и познат по света със своите пейзажи. Е, мисля, че пейзажът се дължи на земеделците. И Тоскана нямаше да има своя пейзаж, нямаше да бъде това, което е, без е, 70-те хиляди земеделски производители, както и 5200 предприятия, които произвеждат различни стоки. Имаме 84 защитени географски имена и названия. Тускана е една регионална реалност, която има устойчиво земеделие, опазваме околната среда и биомногообразието. Това е резултат на комбинирани действия от една страна економическите оператори и регионалната стратегия. Дават се стимули и подкрепа, най-вече парите идват от Европа и от земеделската политика на Европа. Цифрите показват, че в Тоскана по първи стълб, например през 2014 година, са направени плащания за 187 милиона евро, към които се добавят винаги, пак през 2014 година, 168 милиона евро от селското развитие. Всичко това стана посредством една организация за плащания, която ни дава възможност да имаме ясно познание за предприятията, тяхната динамика и не само финансирането, но и характеристиките на конкретните организации. Има и допълнителни инструменти, които са прияти в Тоскана за по-добра интеграция. Председателя го спомена по-рано. Искам да спомена и някои други инициативи. Имаме, например, един план за пейзажа, една програма за управление на територията, която е на пълно насочена към опазване на региона и се споделя от земеделските стопани. Целта тук е да има по-добра интеграция между земеделията и поддържането на зоната. Освен това, решихме е, да заложим 47% от ресурсите от плана за, сел... за селско развитие, а 20% е минимум в Европейския съюз за борба срещу климатичните изменения, тъй като смятаме, че това е един от основните е, приоритети. Имаме също така регионална банка на земята, като идеята е по-лесно да се използват необработваеми терени и да се даде на младите възможност да закупят или пък да вземат под аренда терен за земеделски цели. След последната реформа на ОСП смятаме, че се направиха много стъпки напред. Най-вече, що се отнася до подкрепата за земеделието по първия стълб и след това засилено внимание към инвестициите в околната среда и регионалното развитие. Според мен, е, според мен точно това е възможността за повече и по-зелена економика, както казва и господин Хауген. Нашите земеделци винаги казват, че е необходимо упростяване, упростяване и пак упростяване. Искаме да има по-добра интеграция. Първи стълб на ОСП и средствата по втори. И така, в средносрочния период трябва да се засили гъвкавостта между двата компонента на ОСП. Необходима е повече синергия между двата стълба и по-голяма взаимодопълняемост между различните инициативи, като това е в обща програма. Необходимо е в този смисъл а, убедено да гледаме какво е становището на бенефициерите. Искаме една обща ясна картина, която да бъде по-преста, по-проста, една голяма яснота сред която да могат да се избират решения, които са хомогенни. В дългосрочен план може би ще бъде необходимо да се помисли и за променените условия и динамиката на световните пазари. Ще е по-добре да се разберат какви са възможностите, които предлагат тези динамики за Европа. Аз лично смятам, че ако Европа успее да поддържа политики на подкрепа за количеството и качеството на своите продукти, както и подкрепа за обучение и образование в земеделието, тези възможности, които се генерират от новите световни пазари, биха могли да бъдат използвани. Също така, както бе казано и на Експо в Милано, имаме нужда да произвеждаме повече, тъй като имаме все по-голямо световно население. Едно от основно, основните права е правото на храна, но е важно да се произвежда също така добре, тъй като имаме нужда от земеделие от качествен тип, което да бъде конкурентоспособно и да носи и доходи. Всяка година десетки милиони лица повишават покупателната си способност в глобализирания свят. Те имат нужда от повече храни, по-качествени храни, и европейски продукти от по-високо качество. Би било голяма грешка наистина, както се чува понякога, ако Европа реши да няма обща политика в сферата на земеделието. И накрая. Конкретните предложения, които трябва да направим за бъдеще, са следните. На първо място един въпрос. Добре ли е да се поддържат всички типологии интервенции по различните стълби. Не е ли добре в бъдеще да имаме по-голяма хомогенизация и рационализация на интервенци... интервенциите? Тоест, според мен е необходимо да се предвиди всички плащания на площ да бъдат гарантирани по първи стълб, докато всички плащания за инвестиции да бъдат включени в политиката за селско развитие или развитие на селските райони. Необходимо е също така да се разбере по-добре как би било възможно да имаме необходимия инструментариум от нов тип, който или които да вървят и към упростяване, но и посока развитие за новите контексти, в които се намираме. Много земеделски производители искат помощ, имайки предвид проблемите, които срещат с фирмите си. Това може да стане посредством застрахователни пътища, но и посредством инструменти за защита и закрила срещу климатичните изменения и срещу променливостта на цените на продуктите. И накрая, все по-важно е да допринасяме за инструменти за гаранция за достъпа до средства, до кредити, като се използват ресурси, които могат да се подадат и от Европа, що се отнася до инвестиции в новаторството. Всеки случай, въвеждане на това разграничение, което казах малко по-рано, между първи стълб където да гарантираме всички онези интервенции, които са плащания по площ и във втория стълб да заложим средствата за инвестиции и политиките за качество. Това разграничение, както казах и аз и преди мен се каза, ще даде възможност да извлечем максимална полза от спецификата на всеки един регион и да дадем по-голяма роля и на отделните региони, това е основен принцип на субсидиарността. Освен това смятам, че е една добра стъпка напред, без никакво увеличение, що се отнася до европейския бюджет, може да бъде направена, например, когато обединим плащанията, предвидени в организациите или общата организация на пазара за вино, за зехтин и а, зеленчуци и плодове, като това се включи в селското развитие. Това няма да ни струва нищо, а ще ни даде възможност да имаме повече избор, който пък доведе до по-голяма рационализация, по-добро програмиране и повече упростяване. И в заключение, смятам, че Европейският парламент и регионите, така както е предвидено в Лисабонския договор, биха могли да дадат един фундаментален принос за рестартиране на европейския проект, тъй като земеделието може всъщност да бъде основен двигател в този смисъл. И чрез Комитета на регионите е важно да организираме срещи като тази и да включваме все повече регионите в европейските политики много ви благодаря за вниманието. Bardzo В W способ sposób zakończyliśmy. Благодаря. Това беше последната, последната лекция от нашето изслушване. И сега преминаваме към дебата. Първо ще дам думата на господин Дес. Надявам се, че това е въпрос към господин Шмидт. Благодаря, господин председател. Вие споменахте, че идвам от Бавария. Искам да допълня, че трима колеги са от Бавария тук, колегата Мюлер, госпожа Найкерх също и ние тук сме много добре представени като баварци. Искам да се спра на последния коментар, който беше направен тук и където беше посочено, че е много важна тази проява. Мисля, че тази проява, това изслушване и тези доклади са много важни за нас, депутатите, защото Европа е голяма. За нас е важно какво положително се случва в регионите и къде са слабостите. Тогава ще можем да се получим един от друг. Всички ние искаме да постигаме целите си, понякога дори е, не посмявам да я назова тази цел. Е, опростяване и премахване на бюрократизацията, но за това е необходима информация от ваша страна. Беше засегната Бавария. Е, господин Шмидт, е, вие посочихте, че е много положителен факт, че 13% от площите се е, засяват с дълтачинни култури, аз мога да спомена, че е, това нямаше да бъде възможно без е, намесата на Европейския парламент. Предложението на комисията не се предвиждаше засяване на междинни култури, не се предвиждаше в е, предложението на комисията много стопанства да бъдат изключени от приоритетните площи и аз е, смятам, че е много положително зелените площи, че са изключени, също така и по-малките стопанства, което доведе до по-голяма свобода, иначе нещата ще да бъдат много по-сложни. Това, което искам да подкрепя господин Шмидт и вие съвсем основателно го споменахте, беше споменато и от е, депутати от всички групи, ние трябва да приканим Сметната палата и комисията тази първа година да бъде проверявана по друг начин едва през май или юни ще можем да видим как се изпълняват с разпоредбите. Не може да се действа, както при други години на контрол, поради което ние, като парламентаристи, ще се застъпи много силно за този подход. Вече изложихме това искане пред Сметната палата. че не трябва да се наказват е, грешки. Там, където имаме умишлена измама, да, обаче където няма умишлено действие, трябва да се погрижим нещата да бъдат въпред. Ние естествено трябва да се опитаме за а, междинната оценка, а, това поставя стрелките и за 2020 година, да действаме така, че селско-стопанската политика да бъде упростена, което не означава, че тя няма да бъде екологична. И в нашия интерес е да имаме екологично селско стопанство. Господин Шмидт, вие посочихте също, че и имаме Моят, е, ние имаме 42 хектара, имаме 15 парцела, моят син ги обработва. Искаме да е, предвидим такива буферни ивици, това е добре за природата. Не го направихме, е, това е записано в германските закони, не знам дали това е германски или е, европейски закон, че тук не могат да се използват средства за растителна защита. На практика това обаче не може да стане и ние е, изобщо се отказахме от тези ивици, защото нещата са много сложни, а това е от друга страна много добра за екологията. Така че според мен е, трябва да сме по-близо до практиката, за да имаме по-екологична политика в селското стопанство в Европа. Да. Машалът от Малополска, може би ще отговори, че има стопанства от 4 хектара и това са половината стопанства. Всъщност това се корени проблема, поради което съществува възможност за а, промяна в кадастъра. Благодаря. Господин председател, за възможността да участвам в този дебат. Много интересно е да се чуе опита на различни страни в прилагането на новата обща селско-стопанска политика. Разбира се, Нашият опит до сега е главно теоретичен и опит в подготовката, защото едва днес започват да се подават кандидатурите по новата система. Би било добре да знаеме нещо повече за периода от 2007 до 2013 година и за прилагането на програмата през този период. Използвам тази възможност, за да задам няколко въпроса, свързани с изгледите за прилагане на ОСП. Като слушах представителите на френските региони, чух, че френските власти са взели много важно решение за децентрализиране на системата. Бихте ли ни казали как се прилагат на практика тази децентрализация? Може би ние няма да успеем да постигнем това до 2020 година, но когато говорим за периода 2021-2027, вероятно ще можем тогава вече да имаме децентрализирана система, в която да се използва по-ефективно, по-ефикасно средствата, както каза и полският представител. Вторият ми въпрос е свързан с сътрудничеството. между предприемачите в връзка с програмата Лидер. Необходимо ли е подобно сътрудничество? Какво е разпределението? Какви са пропорциите между различните участници и общините, например, вслушват ли се в това, което бизнесът им казва? Колкото до периодът 2013-2020 бенефициентите ще могат да се възползват от средствата едва през 2017-2018. Т.е. след като е изтекал повече половината, изтекла повече от половината от периода. А, изглежда, че при това положение ще сме изпуснали вече половината от времето е, за прилагане на програмата. Същото се отнася и до администрирането на програмата Лидер. Там не може да се използват средствата от предишния период, а пък няма отпуснати средства за новия период. Не знам дали и вие се сблъсквате с подобни проблеми. А колкото за Бавария, не съм сигурен, че съм разбрал добре. Разбирам, че 20% участват в производство на биопродукти. Защо го правят? Защото по-лесно си продават продукцията, поради цената ли, какви са причините те да избират да произвеждат биопродукция. Сега господин Дорфман. Благодаря. Искам да задам един въпрос, който е свързан с това, което господин Роси каза, като управител на региона. Интересен беше подход, свързан с а, разпределението а, по първи стълб и а, средствата по втори за инвестиции. А, имаме дублиране и аз и колегата Дес до мен много често по време на дебата за реформата на ОСП говорихме за това и постоянно говорим Говорим, че има схема по първи стълб и в същото време имаме същата система по втори. Е, не е същата, но така не, че целта е много сходна. Така че има дублирания многократно и е хубаво малко да се поразчистят нещата, според мен. Сега, що се отнася до това, което казахте за вътрешното сближаване? Аз не бих бил такъв голям оптимист като вас, защото вътрешното сближаване в Италия не съществува. Както знаете, аз съм от един регион, който, за съжаление, като провинция, като цяло, е в доста сложна ситуация в сравнение с на вашия регион е в този смисъл. Затова смятам, че ако вървим в тази посока, би трябвало да има истинско вътрешно сближаване в държавите членки. Ето ви пример с Италия, има сигурно и други, говорим за Европейския съюз. Хубаво е да има сближаване вътре в държавите членки и вече между а, държавите. плащанията по първи стълб не могат да са едно към 10, както е в момента в Италия. Тоест има големи различия между регионите. След това бих бил и по-внимателен за що се отнася до парите, които отиват за виното и за зехтина по втория стълб за общата организация на пазара. А и виното, и овошките създадаха един конкурентен пазар и за зеленчуците, и плодовете, и в сферата на виното. И в отличния ви регион, вие имате много вино, няма нужда да го казвам, и отлично вино произвеждате, така че трансфера по втория стълб ще създаде един риск тези фондове, които до момента са ексклюзивно зададени за земеделие, да не почнат да се раздават едва ли не на всички и това да бъде в ущърп а, на земеделието и кооперациите да пострадат или поне организациите на производителите, които могат да се развият и да се превърнат в това, което са, само с помощта на тези помощи през последните години. Благодаря. Bardzo dziękuję Panie Pośle. Poprosimy na... Благодаря. А сега да помолим нашите експерти да коментират изказванията и отговорят на въпросите. Първо ще има думата господин Шмидт. Благодаря във връзка с коментара на господин Дес. Включването на отделните мерки по озеленяването тук в действителност трябва да имаме упростяване и хармонизация и аз мисля, че на определени места ние трябва да адаптираме текстовете на съвета и текстовете от правните актове. Не е възможно някой да поддържа крайна ивица, която да е 20 метра. Ако е на 20 метра, то тогава вече това не се признава за екологична площ. А това няма никакъв смисъл и е неразбираемо, поради което трябва да бъдат създадени такива правила, че да се признават такива ивици само до 20 метра. Същото се отнася и за възможностите за хармонизация. Второ, въпросът свързан с това защо Бавария залага на биоземеделието. Естествено, това са това е не броят на, предприят... на стопанствата, към които се е, стремим 6,5% от баварските селски стопан... земеделски стопанства се занимават с биозаведение, а целта е до 2020 година броят им да се отвои. Причината е, високото търсене на регионални биопродукти в Бавария. Това обаче се отнася за целия район на Южна Германия и това търсене ние не можем да го обслужваме със собствени продукти. И тук вече въпросът е дали това търсене на регионални продукти, дали да се увеличи е, като се предлагат повече баварски продукти на потребителите и на производителите. От друга страна имаме големи възможности за износ на сирене, други млечни продукти, месо и е, тук е, възникват шансове за земеделските производители. След това децентрализацията, наистина ние вярваме, че а, всъщност за лидер искам да кажа нещо лидер, е, като всички е, инвестиционни мерки, за които е дълъг е, период необходим, Та поставят се изискването за намиране на местни групи за действие. Тези местни групи за действие трябва да функционират добре и е, те трябва да бъдат ръководени от общински политици, защото те имат е, съответното влияние при осъществяване на проектите. След това трябва да се поддържа комуникация с е, общините и малките и средни предприятия. Освен това, разходите едва във втората част на финансовия период, те тогава всъщност се реализират и точно на това нещо трябва да се обърне особено внимание. Благодаря. Ja przede wszystkim chciałem бързо сърдечни podziękować. Дами и господа, най-напред искам да ви благодаря за поканата да участвам в това изслушване. Радвам се, че имах възможност, първа възможност да обсъдим заедно с вас проблемите и предизвикателствата на новата програма за развитие на селските региони. Регионите са отговорни за економическото и социално развитие в новите страни членки на Европейския съюз. Социалната инфраструктура – е на много по-низко равнище в тези страни от така наречените стари членове. По време на предишната финансова рамка работихме по програма, където повече средства бяха отделени за втория стълб за създаване на инфраструктура в селските райони. Ценим този подход, защото той спомогна за подобряване на качеството на живота в селските райони, помогна, помогна и на преработвателната промишленост. А, колкото до вторият стълб, много ясно стана от изказванията днес, какво трябва да се направи, защото прилагането на регионално равнище е най-ефективно. Затова трябва да дадем права на регионите на местното равнище. Ясно е, че планирането на ОСП трябва да бъде, се прави заедно с местните власти. Има отделени средства за стимулиране на предприемачеството и много трудно е да се планира финансирането, ако няма, не, не може да контролирате изразходването на средствата призоваваме за децентрализиране на освояването на средствата. Само така може да се освои ефективно управление на фондите. Има много нива на одит. Лошото е, че от една финансова перспектива рамка в следващата се променят методите на одит променят се понякога методите и по време, в рамките на самата програма. Примерно на едно изслушване по кохезионните фондове тук в Брюксел това стана ясно и проблемът беше решен една година и половина по-късно. След като бяха оповестени резултатите от одита на нашия регион, региона Малополска – значи много нива има на одит е, и по този начин се затруднява ефективното използване на европейските средства. Искам да ви уведомя, че е, за щастие нашият полски приятел е, е, успя да използва и кохезионни фондове е, е, за целта повторя целите на втория стълб. Госпожа Фонтен. Благодаря, господин председател. Първо искам да посоча, както и вече беше казано от много от нас, аз искам да припомня важността на децентрализацията на регионално равнище и е, това е възможност е, още веднъж да кажа, че това предлага една истинска възможност за регионите. Възможност, която да им позволи действителност да адаптират ориентацията повече към очакванията, като се има предвид спецификата на територията и, например, Бретан във Франция е, е много специфичен регион с своето селско стопанство. Тук можем наистина да намерим решение нея, които са по-близки до изискванията на регионите по отношение на ефективност и възвръщаемост. Искам да припомня също важността на това изслушване, което е, обогатява нашия опит, защото за Бретан наистина това е нещо ново. Това ще ни даде възможност да се ориентираме по-добре в следващия програмен период. Това е нещо, което е важно за нас, за да избегнем е, календара такъв, какъвто го познаваме. И ако имаме възможност да внесем подобрения, ще намерим и съответните решения, за да можем да спазим темповете. Наистина това програмиране следващия път трябва да даде възможност за опростяване и когато говорим за опростяване, това означава да избягаме 2 или 3 хиляди страници, да избегнем тези подробности до запетаята, без обаче да отслабваме ОСП, особено що се отнася до втория стълб. Този втори стълб е елемент, който е много важен и е, това е един много силен лост с цифрите, които ние току-що обявихме във връзка с е, регион Бретан, е, трябва да се подчертае, че това е една трета от инвестициите, които са инвестирани от публичната публичния сектор, Европа, държавата или регионите и тук вече можем да имаме мултиплициращ ефект, така че да можем да постигнем наистина една добре ориентирана политика. Аз искам също да ви благодаря за вниманието, да ви благодаря за това, че изслушахте моето изложение. Надявам се, че всичко това е в полза на селското стопанство. Благодаря. Благодаря. Е, господин управител, имате думата. Благодаря ви, да, не остава много време, съвсем накратко. На първо място искам да благодаря на господин Дорфман за изказването му. А, много се гордея, че той също говори за тази възможност да се помисли за една по-добра дефиниция на първия стълб и втория стълб, като на първия стълб се дадат плащанията за площ, а втория за инвестиции. Това ще донесе също така, както се опитах да кажа и, кажа и по-рано, до едно упростяване, що се отнася до бенефициарите и в същото време мисля, че ако ще работим заедно, бихме могли да изясним нещата и да видим как по-добре да поясним първия и втория стълб. Разбира се, има възможност това да се обсъди, но според мен е много важна тази задача. След това трябва да кажа, че по този начин и втория стълб ще стане по-важен. Той ще е пряко свързан с регионалната политика и ролята на териториалните институции ще стане много важна, по-специално на регионите. Що се отнася до сближаването, смятам, че имаме стъпка напред. Направи се една дискусия, доста сериозна дискусия и в моята страна. Ние се борихме точно за това, този принцип на земеделието и на терени, които не са за отглеждане на екстензивно, а интензивно земеделие, т.е. по-планински, които имат нужда от повече хора, труд и така нататък да имат специфичен параметр. И според мен това е свързано и с нашия регион, но не само нашия регион. Той засяга цяла Европа. И накрая що се отнася до а, общата организация на пазара. Може да се обсъди това и те трябва да бъдат свързани с развитието на селските райони, като се посочат механизми, с които тези мерки да могат да съществуват и да насърчават развитието и на виното, и на зехтина, и на олиото, и на плодовете и зеленчуците, ще има по-голяма гъвкавост така, което ще бъде от полза за земеделието като цяло. И приключвам, като подчертавам колко е важна тази инициатива. Много ви благодаря, нямам се да имат други такива инициативи, защото при такива дебати винаги се раждат по-добри инициативи и ще се защити ОСП. Благодаря. Споделяме, споделяме вашето мнение. А, дори в Тоскана може да се организират нещата по този начин. И така, сега ще дам думата на господин Дантен за заключителни бележки. Благодаря, господин председател. А, преди всичко искам да благодаря на всички, които говориха пред нас тук и ни дадаха възможност да напреднем в нашият анализ на тези проблеми. Преди всичко, нещо, което пролича във всички изложения. Всеки постави ударението върху специфичните черти на своята територия. И че именно втория стълб ще даде възможност да се отрази тази специфика в нашата дейност. И нещо, което всички споменаха, това е необходимостта от опростяване. Ще се върна на този въпрос в моите заключителни думи. Малко по-внимателно трябва да се вслушаме в това, което тук всички казаха. Ще спомена няколко неща. Първо установих, че като се имат предвид примерите, които чухме, вие, представители на най- добре развиващи се е, региони по отношение на селското стопанство, ни дадохте примери, които съсягат въпроса за конкурентоспособността на нашето селско стопанство. и именно за това още повече може да очакваме от втория стълб. бяха споменати много трудности, свързани с разнообразяването, но не се говори като че ли достатъчно за модернизацията на економическите инструменти. Следователно съществува риск, опасност, от която трябва да се пазим когато говорим за втория стълб, той трябва да участва в политиката на сближаване. Председателят спомена това на няколко пъти. И не трябва в никакъв случай да допускаме да се увеличават различията между регионите. Значи, защото вторият стълб се отнася едновременно и до селското стопанство, и до селско-стопанските райони. А, и а, тук много голямо значение има как се прилага тази политика. един въпрос, който се споменаваше във връзка и с ОСП, и с първия стълб, с втория стълб, а, това е а, това, че нашата обща селско-стопанска политика трудно се адаптира а, към различните економически условия. И в заключение ще се върна към въпроса за опростяването. Мисля, че не може в рамките на подготовката на следващият е, етап ОСП, е, да говорим за опростяване, без е, да координираме нашите усилия с съвета и с комисията. Защото за да използваме 350 милиона за, в рамките на 5 години, а, трябва като че ли малко да усъвършенстваме методите си на работа. Може би да създадем една работна група, която да подготви доклад, а, която да помогне на службите на комисията да обсъдят да, основно този въпрос, за да се види откъде идва прекалената сложност, каква ще бъде ролята на, на, на парламента и ние не добавяме или ние не увеличаваме или ние в някои случаи тази сложност. Дали а, а, много пъти не, самите ние не задължаваме комисията да добавя нови и нови нива. И именно това трябва да вземем предвид, при раз, когато мислиме за следващото развитие и следващият етап на ОСП. Мисля, че а, това а, се отнася също и до доверието, което е, ще имат европейските е, граждани в нас. И мисля, че може да предложим на комисара един е, дебат, посветен специално на този въпрос. Трябва да се опитаме да анализираме процедурата, за да може по-добре да я разберем. Благодаря. Благодаря, това е чудесно предложение. Моля, не ме разбирайте погрешно. Не се опитвам да върна топката в, в вашето поле, но бихме искали да ви помолим да продължите тази работа по този начин, за да може да се върнем към този въпрос, който така добре формулирахте. Разбира се, и ние трябва да направим, да изварим нашата част от пътя. И така, нека продължим работата полезната работа по този въпрос. Председателят моли за допълнително време а, от преводачите. Не трябва да забравим, а, да забравим голям, многообразието на регионите, когато прилагаме политиката по първия и втория стълб. Някои въпроси трябва да се решават на ниво Европейския съюз, други на национално равнище, трети на регионално равнище. Някои неща най-добре се решават на ниво Европейски съюз, други на национално равнище, трети на регионално равнище. Но то опужнение виника так. Когато става дума за забавянето пред 2014 година, то се дължи вината и на парламента, и на Европейската комисия, и на съвета. Твърде късно а, започнахме да прилагаме реформата в ОСП. Прави сте. Дъл, дълго време трябваше да чакаме. Прекалено дълго. С, с правилно се каза, че селското стопанство създава фактически е, характерът самоличност на регионите. А наред с това, там където условията са трудни, значението на местните власти е още по-голямо. Те трябва да помагат е, за създаване на групировки на производителите. Е, защото там, където имаме големи ферми, по-концентрирано производство, е по по-малко е, е необходима помощта на регионалните власти. Но там, където става дума е, за по-малки стопанства, по-раздробено земеделие, не може да се мине без помощта на властите. Като казвам това, искам да благодаря на представителите на регионите за тяхното участие в дебатът, е, за тяхните интересни изказвания. Също така да благодаря на онези, в Брюксел, които помогнаха за подготовката на това изслушване. Благодаря на всички и в заключение някои съобщения. Трябва да приемем препоръките на координаторите. Ще имаме възможност утре вечер по време на пленарното заседание да обсъдим положението в селското стопанство. Нещо, което е било обсъждано днес на... беше обсъждано днес на съвета на министрите в Люксембург. Надявам се, че ще участвате в този дебат. Следващото заседание ще бъде на 5 октомври в Страсбург. Това е понеделник и след това на 12 и 15 октомври през следващата седмица. Интересно решение. Ще даваме понеделника и четвъртъка. И така се случва. Благодаря. Закривам заседанието. Искам да благодаря на всички наши гости, на представителите на регионите в Брюксел. И както каза господин Дантен, ще се върнем към всички тези въпроси не, не веднъж. Мисля, че изслушването беше много полезно. Благодаря ви. Закривам заседанието. Grazie Presidente.